Please. Моля за тишина. Продължаваме заседанието на комисията ЕНВИ. Ще продължим с гласуване. Трябва да изберем двама заместник председатели. Това се налага поради напускането на Обединеното кралство. от политическите групи искаме да разберем какви са заместниците, които ще участват в гласуването, тъй като в секретарията не са поступили имена на заместници. За това ще направим пауза от две минути. Така ще закъснеем още повече. If you could, if the, the, the staff could make sure... Моля сътрудниците да съберат имената на заместниците. Искам да помоля социалистите да започнат. Ние ще представим кандидатурата. Не, не, не, това е нещо друго, казва председателя. Ние трябва да спазим процедурата. Първо трябва да разберем кои са заместниците, които ще участват в гласуването. Не, не става дума за кандидатите, а за заместниците или подгласниците, онези, които имат зелени табелки –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 Okay, so I think we can now start. Можем да започнем процедурата. Трябва да проверим дали има кворум. 20 дима членове, така че лесно можем да направим проверката. Сега искам да помоля да представите кандидатури за втори заместник-председател. Може би групата на социалистите и демократите да започнат. Сеса Луен е нашия кандидат. Това е. Няма обяснения. Той има нужните качества и квалификация, за да вземе този пост. Има ли други кандидатури? Не. Искам да получа официалното съгласие на кандидата. Съгласен ли сте да бъдете кандидат? Да, съгласен съм. Нека да гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Поздравления! Okay, so... Преминаваме към гласуване за трети заместник председател. Има ли кандидати? От НП предлагаме Дан Мутриано. Той е нов член на Европейския парламент, но е опитен политик. Бил е министър на селското стопанство и горите, също член на националния парламент. И считаме, че той ще бъде добър приемник на нашия председател от ИТРЕ, който напусна този пост. Вие съгласен ли сте да бъдете кандидат? Да, съгласен съм. Кой е за? Против? Въздържали се? Поздравления, бяхте избран за заместник председател на комисията М. Okay, so we have now the electronic vote. Сега преминаваме към електронно гласуване. Качество на водите, предназначени за консумация от човека. Беше постигнато съгласие между съвета и Европейския парламент. Нека да пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте електронно. Closed. Прекратете гласуването. Одобрява се постигнатото съгласие. Благодаря ви. So the tout est en ordre. So we are going to resume and then... Продължаваме работа. Ще помоля онези, които желаят да напуснат или трябва да напуснат залата, да го направят. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от кораби. Давам думата на докладчика Юта Паулус. Благодаря. Непрекъснато сменяме местата си, е, така че се наложи да си потърся мястото. Както вероятно знаете, днес ние представяме проекто доклада за привеждане в е, съответствие на наблюдението, докладването и проверката на морското гориво. Това е необходимо, тъй като след въвеждането на МРВ, АМО решиха да въведат отделна система. И задачата на комисията беше да предаведе в съответствие двете системи, за да се намали административната тежест на корабните оператори. Ние разширихме обхвата на приложението на комисията, тъй като считам, че всички от тази комисия, която е била в челните редици на действията в защита на климата, чита, че е време да се предприемат действия за намаляване на емисиите, не само да ги отчитаме. Отчитането е добре, но ние искаме да се постигне подобрение след като през ноември парламентът обяви климатична, но и екологично изваредно положение. Комисията през декември представи свое съобщение и считаме, че е необходимо да се предприемат допълнителни действия от Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове от корабния сектор дер Лайн потвърди това. Това стана на ранен етап в съобщението за Зеленият пакт също се обръща внимание на този въпрос, тъй като корабният сектор за сега съвсем не е регулиран. Ако видим какъв е делът в световен мащаб, това ще бъде като емитент на парникови газове, шестата по големина страна в света, която имитира такива газове. Сега ние разполагаме с данни от МДВ. Това е, са данни за 2018 година и установихме, че 10 806 кораби са обхванали и те са емитирали 130 милиона а, тона, което е многократно повече от емисиите, например, на Белгия. Освен това има голямо разминаване между конструктивната ефективност и реалната ефективност, защото на хартия има определено потребление на гориво от кораба, но реално потреблението е много по-високо от заявеното. Може би това сте забелязали и в случая с автомобилите. Тоест, че има по-високо горение на гориво, отколкото е предвидено според конструкцията. В оценката на въздействието от 2013 година комисията стига до заключението, че включването в Европейската схема за търговия с емисии би било подходяща мярка за намаляване на емисиите. Дори при сегашните цени в тази схема не, няма да бъде много сложно да се направи нова оценка на въздействието, тъй като има данни. През януари имаше публично изслушване и това показва, че цените няма да са достатъчен стимул за използване на нови технологии в корабите, тъй като разходите ще са много по-високи, отколкото сега разходите свързани с схемата за търговия с емисии. учитат се емисиите в транспорта, като се отчита ефективността. И според Световната морска организация, те казаха, че трябва да се подобри ефикасността с 40% до 2013 година. А, това беше възприето, но единствените данни, които разполаг... с които разполагаме, са данните от 2018. Затова ние казваме, и това съм го включила в доклада, до 2300 трябва да се постигне по-добра енергийна ефективност. Има данни, които показват, дори че при сегашните технологии може да послужи за стимул. С Парижкото споразумение, целящо да намали покачването на температурите под 2 градуса, ако е възможно до 1,5 градуса. Считам, че ние трябва да предвидим амбициозен регламент в Европейския съюз, за да дадем пример за глобални мерки. Първо, аз исках да бъдат приведени в съответствие системите за отчитане на Европейския съюз и на Световната морска организация. Комисията предлага да се примахне задължителния параметър привозван товар, но според сектора това за тях е важен параметър, защото техните клиенти искат непрекъснато да получават данни за техния екологичен отпечатък. Това се отнася за Мерск, за изследователи, които работят в тази област. На трето място искам да се включи и метана. Някои, които са ме слушали, знаят, че метановите емисии са моя любима тема, защото те действително са много важни. С ускоряването на климатичните изменения през едните години трябва да е, видим какво може да се направи, а не да чакаме да минат 100 години. Ще е голямо предизвикателство да се включат метановите емисии, защото те не са лесно измерими, но има някои показатели. Имаше един семинар в Берлин, организиран от комисията по тази тема и там бяха представени данни, които могат да се използват за екипировка, също за измерване. Това е важен парников газ. Повече, все повече корабособственици казват, че искат да преминят към втечнен газ поради стремеж за намаляване на този тип емисии. Разговаряли сме с оператори на пристанища, хора, които живеят в пристанищни райони. И за тях голям проблем е корабното гориво, което не е достатъчно чисто но аз реших да не се включва задължителна мярка в проекто доклада, да се призове комисията да направи предложение за поддържане чистотата на въздуха в пристанищните райони. Както вече казах, Фондерлайн и Тимерманс няколко пъти са споменали тази тема относно емисията, схемата за търговия с емисии. Ние искаме да се примени към альтернативни горива, альтернативни видове изгаряне за подобряване на транспорта. Древните корабособственици в Европейския съюз няма обаче да са в състояние да извършват самостоятелно научно-изследователска и развойна дейност. Затова е добре част от приходите от схемата за търговия с емисии да бъдат вложени в специален фонд за тази цел. Също целта за енергийна ефективност 40% до 2030 година тук не съм казала нищо за технологиите. Това е тема, която ме вълнува. Някои от корабите няма да могат да направят нужните инвестиции, дори когато получат подкрепа от фонда. Така че те могат да стигнат до целта, като вървят по-бавно, а така ще изразходват и по-малко гориво. Затова мисля, че като политици ние можем да оставим този въпрос отворен, така че сектора да използва технологиите, каквито смята за подходящи, тъй като никой не е ясновидец, за да знае коя точно технология ще може да плава, фигуративно казано, в бъдеще. Благодаря ви много. Сега от НП Петър Лиза има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Искам да отговоря на предложението на комисията, което касае а, само МРВ и има две неща, които трябва да вземем под внимание. Най-напред в предложението на комисията се предвижда да се размият мерките. Не само транспорта, но и капацитета. Според мен не вървим в добрата посока. Съветът също е на това мнение. Същото касае и въздухоплаването, въздушния транспорт. Трябва да говорим за това, което се превозва действително, а не което може да се е, превозва теоретично. И има още един проблем, който ни вълнува. Комисията говори за собственика на за корабособственика, но не за действителното използване, настоящото използване на корабите. И става дума пак са оператори, както във въздушния транспорт, трябва да се предвидят задължения и мисля, че има споразумение по този въпрос. храбро е да се каже, че отиваме по-далече от предложението на комисията. Вярно е, съгласни сме, че трябва да се действа бързо. Вярно е, че морският транспорт е единствения сектор, където за момента няма задължения по отношение климатичните цели, е, госпожа Усова Ланин говори е, за това през лятото. Това е включено в Зеления пакт, но лично смятам, че трябва да се действа колкото може по-бързо. Това е тема, която редовно се връща в разговори и в е, общественото мнение и се казва, че трябва да се поемат отговорности по отношение морския транспорт. Трябва бързо да постигнем целите, а също и за нашата политическа група, и за съвета е необходимо да има проучване на въздействието. И затова се обръщам към комисията. Дали проучването на въздействието от 2013 е достатъчно или комисията ще може да подобри, да разшири своето проучване на основата на настоящите данни. Колко време ще изисква това? А, и въпроса с Брекзит, това променя ли нещата? За мен това си остава една загадка. Може би ще има някакъв смисъл да е, минават корабите през Великобритания. По този начин те ще избягват законовите разпоредби. Трябва всичките знамена и всичките кораби да бъдат третирани по един и същ начин и да може системите във всички пристанища да бъдат хармонизирани, да бъдат уеднаквени. Зная от цифрите, които видях, че това има, разбира се, може да има отражение върху цената, която плаща потребителя. Но искам също и е, да получа информация, цифрова информация за, примерно, за цените за по-тежките материали. Това ще бъде аргумент за, в полза на корабособствениците, защото ако вече не е изгодно да се превозват, е, например, материали като цимент, не знае как ще се променят нещата. Това е просто въпрос, който задавам. Освен това трябва да говорим и за цифрите, да вървим по-далеч от тези 30%, Може би, ако увеличим фонда, държавите членки, които имат повече кораби, могат да се присъединят към нашата идея. Фонда трябва да може да се използва от всички европейски предприятия също. Това е опит, който имаме и в въздушния транспорт – трябва просто това да се разпространи равноправно в Европа. Трябва да има също и част за международните дейности, по-специално в областта на иновацията и научно-изследователската дейност. Благодаря. С и Д. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добрия доклад. Мисля, че той е в голяма степен в съответствие с идеите на моята политическа група предприемане на допълнителни стъпки, не само да се измерва състоянието, но да имаме цели, които да доведат до подобряване на положението. Най-напред искам да кажа това, което каза и докладчика, а именно колко важен е този сектор. Аз виждам потенциал за корабоплаването в бъдеще – но това означава, че трябва да има законодателство и те да изпълнят своята част от Парижкото споразумение. Корабоплаването по този начин ще подоб... допринесе за подобряване на ситуацията. Както стоят нещата сега, няма промяна. До 2050 година се говори за 250% увеличение на емисиите, този сектор ще бъде един от големите световни емитенти. Ние всички си даваме сметка, че е необходимо да се предприема допълнителни стъпки. Ние бихме искали да поддържаме най-високи стандарти, а не да ги намаляваме. Що се отнася до събирането на данни, съгласна съм с казаното от Питър, трябва да се представи реалното положение, а не някакви технически идеи. А също смятам, че са необходими мерки за определенето на пределни стойности на емисиите при определени дистанции. И това трябва да се предвиди в МДП. аз бих насърчила МДП да окаже натиск за включването на сектора. Радвам се, че Питър спомена този въпрос. Можем да обсъдим въпроса за създаването на фонд, но не трябва да забавяме вземането на решение, защото сега е подходящия момент. И комисията казва, че те също считат, че е необходимо да се предприемат мерки. Даваме уникална възможност на корабоплаването да подобри състоянието, да им се помогне нека мониторинга, докладването и проверката да бъде този инструмент, който да ги накара да действат. Има нещо, с което не съм съгласна, а именно с това, което казахте за пристанищата. Необходими са повече стъпки, а не само да поискаме от комисията да разработи нещо. Ние имаме основания да предприемем мерки сега. Знаем, че има емисии на пристанищата в размери като за една малка държава, като Малта. Необходимо е да се подобри... Не, обратното. Това е вредно за здравето на хората, които живеят в тези райони. Ние трябва да направим нещо повече в МДП, за да не се допусне това. Трябва да се положат повече усилия за опазване здравето на хората, живеещи в пристанищните райони. И а, а, собствениците на кораби трябва да знаят, че не могат а, да а, имитират, а, а, когато стоят на място. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря горещо на докладчицата, защото това е много техническа тема. Благодаря за работата, която беше извършена и която е, припомня целите отвъд техническите аспекти, амбицията, която ние трябва да имаме по отношение на енергиен преход, когато говорим за морския превоз. Има някакъв проблем с микрофона, изглежда. Да, ние чуваме добре в кабините. Може би не всички. Но, okay. est-ce И така, както казах, това е едно техническо досие, но докладчицата не забравя амбицията, която ние трябва да проявим, да запишем морския транспорт в този енергиен преход. Това, което е важно също, както тя каза, е да не отстъпваме по отношение амбицията, която има Европейския съюз, каквито и да са амбициите на Международната морска организация. Ще прегледам различни точки на бързо, По отношение емисиите, аз е, поддържам идеята за разширяване на емисиите, които обхванат всичките е, парникови газове, дори бих отишла по-далече. Защо да не включим и сокс и нокс? Тоест, е, емисиите от е, серен двуокис и други. Защо иначе се създават зони с ниски емисии, без да се включват тези емисии в нашия доклад? Според мен е, е, липсва отсека за отражението на горивата върху водата включително. За ЕТС е, парламента се изказа положително. За 2016 председателката на комисията го включи в целите на Зеления пакт. Беше направено проучване на отражението. Аз поддържам предложението да се включи морския транспорт в ИТС, е но искам да подчертая три неща. Първото, това е фонда за декарбонизация, за който говори колегата от ЕРП. Да, 30% от фонда, това предложение 30% за морския транспорт, ми се струва, че много е много важно. 30% е малко, според мен. Трябва да работим за повече, защото това представляваше 1 милиард евро годишно, но нуждите са доста по-големи. А мисля, че трябва да се държи сметка и за доброволното ангажиране на морския сектор по отношение енергийния преход. Има корабособственици, които вече инвестират или в е, допълнителни е, средства като платна, или пък е, изследвания по отношение водорода. Трябва да се работи по този период. Те ще продължат да, ще продължат да имат емисии, ще продължат да плащат в рамките на ETS, а също времено те имат много силна положителна воля да, да поддържаме ETS, но с тези две неща бих добавил още една трета точка. Това е лабела на шипинг. Това се появи, по което се работи в сектора с неправителствени организации. И мисля, че този а, а, шипинг трябва да се включи. По а, течовете на водород, въглерод. Да, когато корабът разтоварва голяма част от своето, от своето карго, това е изменение 23, мисля, че е добре. По отношение фрета, който се превозва, мисля, че не трябва да се връщаме назад. Трябва да запазим задължителния характер на декларацията и по целите за енергийна ефективност 40% да тази амбиция да намалим емисиите с 40% от 2030 година. Да, мисля, че това е, е едно изменение, което е добро и това може да го подкрепим. Позволява на сектора също да използва средствата, които са на разположението му, Именно за намаляване на скоростта. Знаете, че аз съм голям привърженик на това да се намали скоростта на корабите, но това да бъде средство, а не цел. За нула, пристанища нула емисии, това са изменения, които направихме по резолюцията за е, зелената зелка. Мисля, че това е добре. Наскоро посетих пристанището Марсилия, което работи в този смисъл. Дори бих добавила, че морските корабните всъщност оси към реките, примерно. Хубаво е да имаме и такива речни оси, нула емисии. Благодаря, че работите по тази емисия. Мисля, че отваряме много важна глава за прехода по принцип в морската, морската дейност изобщо. Е, pour ID, Joël Melin за идеи, но няма никой. Александър Вондра. Представителят на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Нека да се спра най-напред на положителните неща. Благодаря на докладчика за текста. Благодаря и за усилията, които са положени в хода на този процес. Благодаря и за комуникацията помежду ни. Приветстваме иновациите, които се предлагат, но изменения са необходими не само за да бъде ограничено административното бреме за дружествата, трайна грижа на ЕКАРЕ, но и за да бъдат укрепени мерките за контрол върху най-замърсяващите европейските пристанища кораби е, и да бъдат е, задължени корабите да използват е, конкретен вид електричество. Това са мерки, които категорично заслужават нашата подкрепа. От друга страна, смятам, че за тази цел не е необходимо да бъдат внасени чак 34 изменения. Като цяло проектът на комисията постига равновесие между упростяване на нормативната уредба и постигане на съответствието на тази уредба с изискванията Международната морска организация от една страна и от друга страна да усъвършенства събирането на данни. Системата на Международната морска организация е такава, че според нас е преждевременно чак толкова да се съобразяваме с нея. Ако постигнем пълно съответствие, това по-скоро ще се отрази отрицателно върху постигането на целите на нашите собствени усилия. А нашите усилия са насочени към това да стимулираме енергийната ефективност и към това да стимулираме операторите на кораби да купуват кораби, които са по-природосъобразни. Аз смятам, че не трябва да се изпреварва е, ревизията на директивата от 1994 година, без да има задълбочена оценка на въздействието и ако не бъдат включени всички парникови емисии, а не само тези на въглероден двуокис. Предлагаме проектът преди всичко да бъде насочен към създаването на една солидна система за събиране на данни – за да бъдат извлечени от тях основните постулати. Преди да определим отраслови цели в сектора, в отделни отраслови актове. И в тази връзка ще внесем изменения, които ще отразят току-що изложената позиция. Благодаря. Thanks very much, Chair.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 кораби, които са и газови и петролни танкери, като увеличим брутния тонаж. В някои приложения трябва да изравним използваните е, мерки за брутото наш. Трябва да използваме базите данни за кораби. Ако а, е, увеличим а, е, обхвата така, че да хванем всички кораби над 400 брутотона, ще включим не само петролни и газови танкери, но и редица други тежкотонажни кораби, над 2000 общо. Също така трябва да имаме предвид каква вреда нанасят на нашите океани и на рибарските общности танкерите, военните кораби – Например, Съединените Американски щати са едни от най-големите замърсители чрез своите военни кораби. И не мисля, че трябва да правим някакви концесии или отстъпки на военните кораби. Благодаря. Благодаря. Сега спонтанни изказвания. Най-напред госпожа Вай, след това Мириам Дали, а след тях ще се изкажат и други колеги. Благодаря ви. Благодаря на Юта Паулус за нейния доклад. Идеята за фонда е много положителна. Също така положително е да мислим за стимули, чрез които парите от фонда да се върнат обратно към отрасъла за иновации. Това би било блестящо средство да насърчим новаторството и системата може да бъде заимствана и в други отрасли. Важно е също да очертаем необходимостта от превоза на товари и включването му в приложното поле. Говоря за нещо строго техническо, но за нашата комисия е много важно да не забравя тази техническа страна на процеса. Имам два въпроса. Те са по-скоро от политически и тактически характер. Единият е свързан с системата за търговия с емисии. Ние всички сме нетърпеливи. Системата на ОНЕ, системата на Международната морска организация да задействат декарбонизацията на корабоплаването. Смятам, че в това отношение споделяме една и съща амбиция с тях но мисля, че можем да се увенчаем с тактически неуспех, ако през следващите 365 дни прибързаме и комисията няма възможност да покаже, че успешно може да постигне споразумение с Международната морска организация. Това е чисто тактически въпрос. Не трябва да се поддаваме на нетърпението си, смятам аз. Тъй като ако го направим, няма да успеем да включим глобалното корабоплаване в системата, а ще включим само една шеста част от него. Не бива да прибързваме прекалено много и да се окаже, че не можем да гарантираме на гражданите това, от което те се нуждаят. Другият тактически въпрос е свързан с така наречената базисна линия по изменение 27. Внимателно изслушах вашите мотиви, Юта. Но намаленията на емисиите с 40% към 2030 година, така както ги е приела Международната морска организация, ще бъдат свързани с едно погрешно послание от наша страна, ако тук кажем година 2018. Защото дружества като Мерск извършват доброволна декарбонизация. Те освобождават от въглеродни емисии своята плавателна дейност и показват, че това може да се направи без да изгубите своята конкурентоспособност. Ако сложим тук годината 2018, ще накажем онези, които могат да служат като маяци, като светли примери за останалите предприятия в отрасъла. Наистина ли искаме да накажем онези, които са отличници в отрасъла? Те тогава ще си кажат, ами, няма да направя нищо преди да ми дадат списък от мерки и пари за тяхното осъществяване. Благодаря ви. Благодаря. Думата има Мариам Дали. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика. Искам да се спра на някои току-що споменати въпроси. Говорим за емисиите в корабоплаването отдавна. Но в стратегията от 2013 година имаше цел – за прогресивно придвижване на корабоплаването към целите за декарбонизация в Европейския съюз, но там се върви бавно, много бавен е напредъкът. И се оказваме в положение, в което очакваме Международната морска организация да предприеме нещо, но тя не предприема нищо, а ние чакаме. И така няма стимул за предприятията да допринесат за декарбонизацията. Дори сегашният проект на комисията, според мен, е доста далеч от въвеждането на задължителни цели за ограничаване на емисиите. Няма и конкретни мерки е, за намаляване на емисиите в корабоплаването. Нуждаем се от е, съчетание от дългосрочни и краткосрочни мерки. Например, парламентът иска морския сектор да бъде включен е, в системата за търговия с емисии. Има хора и в комисията, които биха желали да се върви в тази посока. Морският транспорт може да бъде включен в системата за търговия при сегашното действие на регламента и при сегашното му приложно поле. При новите мерки трябва да имаме предвид международната конкурентоспособност на корабите, плаващи под европейски флаг и да не допускаме създаването на двойни стандарти в отрасъла. Изключително важна е необходимостта да инвестираме в чисти пристанища, тъй като там живеят хора, наши граждани и здравето им трябва да бъде защитено. Подкрепям идеята на докладчика – целите да бъдат приведени в съответствие е, с идеите за климатична неутралност и с новата цел от 50% за намаление на емисиите към 2030 година. Следва да се стремим към нулево замърсяване в е, пристанищата и да вървим към нулеви емисии в отрасъла. Е, разбирам докладчика и съм съгласна, че трябва да търси мерки, които не обременяват финансово предприятията, но трябва да се подкрепя и иноваторството, замяната с устойчиви горива и също така ремонта на инфраструктурата в пристанищата. Благодаря ви. Благодаря. Включвам се в списъка като привилегирован в качеството си на председател. Имам въпрос във връзка с изменение 23. Според вас, как ще сработи механизмата така, че да не се а, премести дейността а, по зареждането към, да кажем, Танжиер или а, турските пристанища? Трябва да има добра система на наша територия, за да не се стигне до такова изместване. Благодаря ви. Очаквам конкретни предложения. So, uh, you will conclude, maybe we start with the commission. И сега, за да приключим дебата, може би да дадем думата на комисията, освен ако няма други въпроси. Госпожа Лоранс Граф, представител на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, госпожо докладчица. Благодаря за проекта на доклад. Много се радваме, че започваме процеса на работа върху този проект с вас и силно се надявам, че ще постигнем приемлив резултат в недалечно бъдеще. А сега вече и съветът е готов да ни помогне за това. Както знаете, Комисията внесе този проект миналата година. Внесен е преди около една година. Знаете, че сме се старали да се съобразим с това, което е съгласувано в Международната морска организация като система за събиране на данни и имаме клауза за преразглеждане на нашия проект в тази връзка. Идеята беше да се коригира действащата нормативна уредба чрез внасене на технически изменения в нея. Така се цели по-добро изпълнение на правилата ни в съответствие с системата на ММО, като се намали административното бреме и по никакъв начин не се пречи на постигането на целите, зададени с регламента. Основната цел е да се събират солидни данни за емисиите на въглероден двуокис на кораб, да се постигне пълна прозрачност, това е фундаментална цел на регламента, и да бъде създаден стимул за намаляване на емисиите. Първото отчитане е извършено през 2018 година. Първите данни бяха събрани миналата година. В момента в комисията се изготвя аналитичен доклад на тази основа. Надявам се скоро да бъдем в състояние да го споделим с вас. Сега имаме солидни данни за огромен брой кораби, които акустират на пристанищата на Европейския съюз. Идеята е да подготвим и следващите политически стъпки, необходимостта от които бе очертана още в стратегията на комисията от 2013 година. Както знаете, миналата година в длъжността встъпи нова комисия. Тя дава нов политически тласък на своята работа чрез Зеления пакт. Всички економически отрасли на економиката ще бъдат съобразени с него. Това до голяма степен съответства и на Парижкото споразумение. Както мнозина от вас правилно посочиха, корабоплаването, морския транспорт на ниво Европейски съюз до сега не е било включено в усилията за борба с промените в климата. Сега се стараем да поправим този недостатък, но е необходимо да се съобразим и с това, което става в самия сектор. Много предприятия сами предприемат такива мерки и това е, е редно да бъде подчертано вече започнахме работа като част от по-общ пакет от мерки, които са неразделна част от Зеления пакт. Е, мога да кажа, че има една кошница с мерки, специално предназначени за корабоплаването. Имаше оценка на въздействието, правена през 2013 година. Ние ще стъпим върху нея Не бих казала, че обаче тази оценка е достатъчна за предстоящите предложения на комисията. Трябва да се направи нова оценка. Ако желаем да изменим целите на 50 или 55%, явно оценка ще бъде необходима и тя трябва да се извърши наново. Също така корабоплаването има връзка с други отрасли Естествено, в зависимост от това дали ще се възприеме подходът на затворена или отворена система на търговия с емисии, включването на корабоплаването в тази система ще има отражение върху други отрасли. Отражение ще има и напускането на Обединеното кралство. Всичко това ще бъде предмет на новата оценка. И позволете ми да направя някои бързи коментари по въпроси, които бяха повдигнати от вас. Първо, какъв да е обхватът. Дали да оставим в него само емисиите на въглероден двуокис или емисиите на парникови газове по-общо, комисията е решила да остави само емисиите на въглероден двуокис, тъй като това са 95% от емисиите на парникови газове в корабоплаването. Същата логика прилагаме и по отношение на размера на корабите. С този размер обхващаме 90% от сегашните емисии. От, отбелязвам си вашата позиция, свързана с товарите, товарните кораби. Има позиция изразена в това отношение и от съвета. Следователно, ние имаме в, върху какво да мислим. По отношение на оперативните стандарти за въглеродния двуаки, са, разбирам логиката ви. В Международната морска организация се работи по този въпрос тази година. И работата ще продължи през март тази година, след това и през есента. Във връзка с финансирането всички сме съгласни, че за да се подкрепи декарбонизацията на отрасъла се нуждаем от повече средства. Ако бъде включен този отрасъл в системата за търговия с емисии, ще има доходи и те могат да се използват за технологии, за инфраструктура, за преоборудване на корабите. Да, това е много важен въпрос наистина. И това е изказването ми за момента. Благодаря ви. Благодаря. Думата има Юта. Искам да благодаря на всички. Благодаря на докладчиците в Сянка. всички тях е, аз водих много ползотворни разговори преди изготвянето на проекта на доклад. Благодаря за изказванията ви днес. Благодаря на всички, които зададоха и въпроси днес. Ще се опитам да съвместя в отредените ми три минути. Няма да е лесно, тъй като поставените теми бяха много. Първо, Петър Лизе, вие казахте, е, че мерките трябва да бъдат неутрални, включително по отношение на различните е, дружества. Те са такива тъй като е, всички средно големи кораби, които акустират в пристанищата на Европейския съюз, са обхванати от тези мерки зависи кой влиза в пристанището, а не кой е собственикът. Който влиза в пристанището, той трябва да прилага мерките. По отношение на процентите и фонда, аз съм готова на дискусии. Сигурно ще можем да намерим съгласие. Не съм сигурна дали е наистина нужно фондът да бъде открит за чуждестранни дружества. Ако организирате туристически пътувания и плащате данъка за храната, няма да имате приходи. Юта Гютеланд. Да, много бих се радвала да говорим за темата нулево замърсяване в пристанищата. Радвам се да обсъждам тази тема винаги всеки, който се интересува, тъй като смятам, че е необходимо да мислим за здравето на хората, които живеят на близо. Е, госпожа Катрин Шабо, е, да, за емисиите на азотен е, окис и на серен двуокис ще бъде по-трудно да вземе мерки, тъй като измерването е по-трудно. При въглеродните емисии е по-лесно измерването, докато при серния двуокис и азотния двуокис нивото на емисии зависи от начина по който експлуатирате двигателя. Господин Андра, ако разполагахме с неограничено време, бих е, се съгласила с вас и аз бих настоявала да чакаме още 4, 5 или 6 години, но нямаме толкова време. Аз съм работила в управлението а, е, на такива пристанищни структури и е, трябва да ви кажа, че някой път е, правите превъзходна схема е, за лечение на един пациент, обаче той не се придържа към това, което му предписвате и трябва да се отклоните от схемата в някакъв момент, е, за да му спасите живота. Мисля, че ние сме в такава ситуация тук можем да обсъдим колко емисии да бъдат включени. 90% от емисиите се включват и в сегашния обхват на регламента, както чухме от комисията. Ако вие имате някаква статистическа информация за това, колко емисии могат да бъдат придадени на отделните подотрасли, на отделните видове кораби, бих се радвала да говорим с вас. Вижте, за военните кораби. Ще ви кажа, че американските, американската флота от 2001 година е, е, е излъчила, емитирала 1,2 милиарда метрични тона въглероден двуокис. Е, да, да, но за това трябва да поговорим отделно. Бернил, вие е, казахте, ще бъде ли разумно да притискаме Международната морска организация? Аз бих отговорила. Международната морска организация никога не, нищо не прави, ако не бъде притисната. Мисля, че трябва да покажем на ММО, че е, времето да е, се протака е минало. Всъщност е, няма проблем Международната морска организация да се включи в нашата система за търговия с емисии и така ще им спестим малко работа. Вие имахте и втори въпрос за промяната на така наречената базисна линия. Дали няма да накажем отличниците? Ние награждаваме средностатистическите – справили се. Така че онези, които са отличници, вече са възнаградени. Те могат да направят повече. Ако са 25% над средното, те са възнаградени. Ако са 25% под средното ниво на намаляване на емисиите, то тогава трябва да изравнят постиженията си със средностатистическите до 2300. Мириам Дали, много се радвам, че а, харесвате доклада ми. Вие поставихте въпроса за така нареченото изнасяне на въглеродни емисии. И имаш, имахме проучване и изслушване по този въпрос. ще се нуждаем от цена в системата за търговия а, с емисии от около 700 евро, а, за да е изгодно изнасенето на емисии извън Европейския съюз. Мога да кажа, че в следващите 5 години не намирам, че този проблем ще стои пред нас. Нека се изкажа по този начин. Обръщам се и към комисията. Благодаря ви много за това, че ни съдействахте с техническата работа. Радвам се, че работата по системата за търговията с емисии и нейната ревизия вече е започнала. Вие мислите за това дали системата да бъде открита или закрита. А, мисля, че тук би било добра идея в момента да се създаде отделна система за търговия с емисии, за да няма стимули е, отрасълът е, да се старае да заобиколи мерките. Да му е скъпо да заобикаля мерките. Необходимо е всяка мярка да бъде предмет на отделна оценка с нейните предимства и недостатъци. По отношение на бъдещето, Сигурна съм, че ще дойдат и други изменения. Дали ще се съгласим с тях е отделен въпрос. Благодаря ви. Председателят, в такъв случай срокът за изменение е 3 март. През май е гласуването в нашата комисия, а през юни на пленарно заседание. И така. Преминаваме към следващата точка от дневния ред и ще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 Continuamos con el punto 16. Продължаваме с следващата точка размяна на мнения с комисията относно електронните цигари и тютюневи изделия, включващи загряване. Имаме представител на Европейската комисия, господин Андрес Рис. Давам му думата за 10 минути. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви, че включихте тази точка в дневния си ред. Ще направя кратко представене на актуалното състояние на електронните цигари и тютюна за загряване. Вероятно си спомняте директивата за тютюневите изледия през 2016 влезе изцяло в сила и тя регулира тютюневите изделия, включително електронните цигари. Това е ключов законодателен акт за контрол върху тютюневите изделия. И целта е тютюна и тютюневите изделия да бъдат по-слабо привлекателни за младите хора беше прият първият законодателен акт, свързан с електронните цигари. Целта е да се намали употребата на тютюн, да се укрепи вътрешния пазар, да бъдат опазени най-вече младите хора. So why we decided to regulate electronic cigarettes? Защо решихме да регулираме електронните цигари? Когато беше подготвена директивата, имаше различни правила в Европейския съюз. 14 държави членки докладваха, че гледат на електронните цигари като на медицински продукти, други прилагат спрямо от тях същите права, както за регистрирани на тютюлеви изделия. Бяха повдигнати сериозни притеснения, свързани с здравето на хората. Нямаше достатъчна информация за дългосрочния ефект. Имаше също проблеми, свързани с качеството. Всичко това ни накара да предприемем този подход. Използването на електронните цигари е, се разпространява значително. Това е проучване на Евробарометър от 2017 година. То показва, че 5% са младите хора на възраст между 15 и 24 години, които се опитват да използват електронни цигари. Това се наблюдава и в САЩ през последното десетилетие. Там имаше значително намаляване на потреблението на тютюн, но сега а, ученици, а, студенти използват все по-често електронни цигари. Не зная колко от вас се притесняват за безопасността на електронните цигари. Преди няколко месеца имаше няколко инцидента в САЩ, свързани с използването на електронни цигари, което предизвика въвеждането на строги мерки за опазване на общественото здраве. По какъв начин регулираме ние електронните цигари? Защо тук в Европейския съюз също има инциденти с използването на електронни цигари, затова ние внимателно ги наблюдаваме. В директивата за тютюневи изделия има строги правила. Например, витамин Е е забранен в Европейския съюз. Забранява се използването на витамини или други подобни вещества, които създават иллюзията за здравни ползи. Освен това, намаляваме концентрацията до 20 мг. Директивата също предвижда нотификация, изисквайки от производителите и вносителите 6 месеца по-рано да информират съответните органи, че ще бъдат пуснати тези изделия на пазара. През последните години беше натрупана информация, например, използването на канабис в Европейския съюз все още не е регулирано. Освен това, сериозно безпокойство буди факта, че все повече млади хора използват тези цигари. Има различни видове аромати, тютюн, които се използват. Има Една държава членка вече наложи забрана за такива ароматизатори, други смятат да го направят. Държавите членки също могат да подобрят е, информираността на хората чрез кампании. Няколко държавите членки направиха това след някои от последните лоши инциденти в САЩ. Относно Тютюневите изделия, които се загряват, те са свързани с електронните цигари, затова те се регулират по съответен начин. ТПД въвежда специални изисквания за така наречените нови тютюневи изделия, защото се изисква предварителна нотификация или пък разрешаване от страна на компетентните органи. През май ще влезе в сила съответният регламент и някои от е, изделията няма да бъдат разрешени, защото загряваният тютюн изцяло попада в обхвата на директивата за тютюневите изделия. Какво представлява този нов тютюнев продукт, който се използва за загряване? Има потенциал на пазара, затова комисията внимателно следи ситуацията, събира информация. Наблюдаваме, а, че навлизат на пазара такива изделия от трети страни, което може да създаде проблеми. Тези устройства а, се забелязват в държави членки. Често те не са обхванати от националното законодателство за бездимна среда. И децата са изложени на вторичния ефект. Има също а, реклами, които представят тези продукти като по-безопасни, което създава проблем а, за регулаторните органи. Решението на КОП от миналата година предвижда оценка на изделия и ние ще представим това на КОП-9, резултатите на това ще стане в Нидерландия. Трябва да бъдат прияти всички правила, свързани с рамковата конвенция за контрол върху тютюна. Последните няколко слайда показват какво правим, за да придобием по-добра представа за това явление. Знаете, че в директивата комисията трябва до май 2021 година трябва да докладва на Европейския парламент за изпълнението на директивата. Сега се извършва подготвителната работа за това. Виждате на този слайд доста въпроси, които оценяваме. Сред тях са електронните цигари, както и новите изделия, електронните цигари попадат в тази категория на развитието на пазара. Така че ние събираме информация чрез различни източни, от различни източници. Имаме експертни групи с участието на държавите членки, работим по съвместни действия. Е, тази година ще има проучване от Евробарометър освен това, търсим научно становище относно електронните цигари, как те се възприемат. Също се прави по отношение на тютюневи изделия за загряване. Търсим също и научно становище на научния комитет за нововъзникващи рискове за здравето и околната среда. Ние тър, е, проучваме ефекта от електронните цигари. Ние искаме да получим по-добро разбиране за ситуацията. След няколко седмици е, ще има публична консултация. До септември-октомври ще бъде изготвено становище, след което ще предоставим допълнителна информация при представянето на доклада ни пред парламента и съвета. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Рис. Сега давам думата на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за полезното представене на текущото състояние. Аз съм поставила и преди въпроси Виждаме какво става в САЩ. Затова е добре, че Европейския съюз има директива, която обхваща електронните цигари, макар и не цяло. Данните, които намери за интересни, се отнася до броя на младите хора, които използват електронни цигари. Но искаме да разберем дали това е техния първи опит или пък те са започнали с пушенето на цигари, след което са преминали към електронни цигари. Това, което стана в САЩ е изключително обезпокоително. Аз зная, че някои аспекти на тази директива са в правомощията на държавите членки, но има ли нещо, което ние можем да направим за по-добро хармонизиране, както казахте, за CBD, за различните аромати, е, дали е необходимо да предприеме позиция сега на базата на наличната информация или пък има други някакви аспекти, някакви доказателства, които да ни дадат насоки какви промени са необходими. Може би това ще стане ясно от доклада, който ще издадете следващата година. Виждаме колко бързо се разпространява електронните цигари, дали това е някаква форма на диверсификация, има ли информация по въпроса. Миналата седмица имаше интересен доклад от едно, една болница, която показва как се отразява използването на електронни цигари от хора, които преди не са пушили особено бремени жени. Има ли проучвания в държави членки по този въпрос? Има ли научни изследвания, които могат да се използват в работата на комисията? Радвам се, че водим тази дискусия. Благодаря за презентацията, но мисля, че трябва по-внимателно да следим случващото се по места. Никой не можеше да предскаже, че 25% от младите хора ще пушат електронни цигари. Мисля, че това е много висок процент. Ние искаме да разберем какъв ще бъде ефекта върху всички слоеви от обществото и също добавките, ароматите, как те се отразяват. За това доклада за оценката на риска ще е много важен. Жалко е, че трябваше да изчакаме допълнителна работа по места, за да получим някакви насоки, какви действия да предприемем по отношение на пушенето на електронни цигари. Ние се нуждаем бързо от такава информация. Господин Лиса има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Имам един въпрос към комисията. Какво стана в Съединените щати? Това е въпрос, който задават милиони европейски граждани и не успяхме по време на последната консултация да им отговорим. Така че Генерална дирекция Санте трябва да знае какво е станало. Защо толкова хора са пострадали от електронната цигара? Дали нашите европейски правила ни предпазват и предвиждат това да не се случи? Така че въпросът беше зададен вече няколко месеца. аз имам нужда от отговор. Искам да чуя отговор от страна на комисията. Може би пък да има други лица в тази зала, които да ми отговорят, които ще взимат информация. Но това е наистина реши, решаващ въпрос. Днес в работната група говорихме за рисковете, които могат да бъдат избегнати. Рискове от е, рак. Тук имаме 50% случаи рак, които са предизвикани от е, тютюнопушенето. Не знаем дали електронната цигара може да предизвика рак, но ако искаме да се преборим с тази болест и ако все повече пушачи преминават към електронната цигара, трябва да знаем дали да го насърчаваме или не. Трябва да направим всичко, което е в нашите възможности, децата и младите да не пушат. И разбирам, че може би електронната цигара да е решение. от случаите на рак са свързани с цигарата и искам да знае дали електронната цигара намалява този риск, защото за момента няма доказателство, че тези електронни цигари предизвикват рак, но имам нужда от информация. Не бих искал да насърчаваме млади хора да използват продукт, който пък да предизвикат други здравни проблеми. Какво стана в Съединените щати? Контролираме ли положението или трябва да се действа спешно? Благодаря. Нямаме проблем с времето. За това и останалите желащи да се изкажат ще имат възможност да го направят. От името на социалисти ще се изказва а, аз. През последните а, месеци наблюдаваме а, а, доста случаи на а, хора, които са засегнати от а, използването на електронни цигари. Например, сега все повече хора използват 1,6 до 21%. Голяма част от е, младежите от 14 до 18 годишна възраст вече са пробвали електронни цигари. СТО, СЗО, извинете, вече няколко пъти предупреждават за опасността и се правят усилия за контрол. Европейското законодателство не е адаптирано на реалностите, които се иллюстрират от данните подгрупата под въпросите на електронните цигари стигна до извода, че онези, които използват канабисни съставки, могат да окажат вредно влияние върху здравето. Освен това, трябва да се отчете, че има празнини в законодателството много неща не са обхванати от директивата за тютюневите изделия. Също директивата от 2011 година за облагането на тютюневите изделия, според самата комисия, вече не изпълнява функциите си и трябва да се обхванат и други въпроси, свързани с здравето на хората, незаконната търговия, въздействието върху околната среда, новия дневен ред на Европейския съюз за борба с рак. Необходимо е да има ново регламентиране на тютюневите изделия, както и на новите неникотинови продукти. В заключение бих искал да разбера дали комисията смята да промени сегашното законодателство предвид на празнините, установени от самата на комисия, и дали предвижда регулаторни мерки, за да се запълнят правните празнини в държавите членки относно течности, които не включват никотин. Госпожа Ленуар има думата. Благодаря. Аз ще говоря от колегата Фредери Рис. Тя е докладчик в Сянка по директивата за тютюневите изделия. Тя ме помоли да повдигна някои въпроси пред комисията но първо е една бележка за евентуалните токсични ефекти на който и да е продукт. Когато говорим за ракови заболявания, когато можете да, да кажете, че нещо е имало въздействие върху появата на раково заболяване, може да се установи едва след 10 години. Не можем да чакаме 10 години на ползване на даден продукт, но за сега нещата стоят така. И така, въпросите на Фредерикса. дали комисията може да каже, че няма случаи в Европейския съюз като тези установени в САЩ, освен на белгийския случай, с който сте добре запознати. Относно риска от електронните цигари за непушаци, които започват да ги ползват. Дали комисията е готова да предприеме нови инициативи през едните месеци, за да не допусне тютюневата индустрия целенасочено да насочва рекламите си към младата публика. Има данни, които показват, че в Европа са довели до намаляване на използването на цигари от възрастното население. Относно преразглеждането на директивата през 2021 година, ще има ли балансиран подход по отношение на електронните изделия като средство за намаляване на употребата на тютюн в сравнение с традиционните цигари? Благодаря. Благодаря. Госпожа Диайди има думата. Бенуа Диайди. А la президент... Господин председател, скъпи колеги, е, пушенето на намаля с 6 точки между 2006 и 2007 според Евробарометър. Едно проучване, публикувано в е, списание Адиксион, показва, че електронната цигара е ефикасен начин, за да може постепенно да се изостави тютюнопушенето. Във Франция електронната цигара е забранена от април 2017 година, е забранена в някои, на някои места и това върви в добрата посока. Освен това, течността, която гори, искам да припомня на комисията, че много а, такива течности, които не отговарят на стандартите, са, са предмет на трафик и те Вода до отравяния. Искам също да припомня съществуващото на наркотика, наречено Будаблу, което може да се консумира с, а, всъщност, чрез електронните цигари. те излага младите европейци на опасности и има доста смъртни случаи. Какво прави, ще прави комисия относно контрол на продуктите, които постъпват незаконно в шенгенското пространство? Какво ще направите срещу трафика на Буда Блу като е, е, трафик на наркотик? Благодаря. сеньора Благодаря, госпожа Бение. Госпожа Риваши от групата на Зелените има думата. Благодаря. Както каза и е, комисията, мисля, че е важно да се разграничава всъщност електронната цигара и загрения е, тютюн. В случая на загрения тютюн, за разлика от другите цигари, се има тютюн и трябва да се прилага същото законодателство и данъчно облагане, като цигарите и е, тютюна изобщо. Може да има и данъчно облагане върху електронните цигари и техните е, продукти, както се прави в Литва. Много се говори за ревизия на директивата Тютюн, но много малко се говори за ревизия на законодателство, на облагането на Тютюна. Искам да знае какви са намеренията за следващите месеци и намеренията на комисията. Но това, което ни интересува е връзката между електронната цигара и здравето. И си спомням, през 2000 имаше дебат по директивата относно Тютюна. Аз много говорих за това, че е ненормално, че електронната цигара да бъде банализирана, да бъде нещо, се счита за нещо обикновено. Казах, внимание, ние много малко знаем за е, химикалите, които се използват, че има остатъци след изгарянето, има комбинирани ефекти. И по-настоящем е, аз се срещам с професионалисти от е, тази област, които казват, че не знаят те си признаят незнанието си и биха искали да знаят какви са действителни последствия от техните продукти. Така че, когато ревизираме директивата, трябва да сме много по-строги, защото се разрешиха продукти, които може би не е трябвало. Комисията казва, че чака научно установище, но аз мисля, че е, сега трябва да чакаме да има болник, защото, подогледаме цифрите в Штатите, има 2409 заболели и над 50 смъртни случаи. Но какво означава това? Защо беше направена тази директива за тютюна? Това беше да се намали потреблението от младите. А какво разрешаваме? Разни аромати, които са секси, за да привлечем младите, за да пушат електронна цигара. Значи забранихме тютюна, пък сега разрешихме електронната цигара, която използва разни аромати. Вие сами казахте повече от 25% от младите, които пушат електронна цигара. Хубаво, когато някой иска да спре да пуши и да използва електронната цигара и чакам, разбира се, е, изследванията, които да казват, че това става, но с младите правим точно обратното. И кой на кой е от полза това? Производителите на тютюн. Така че мисля, че трябва да бъдем много по-строги. Вижте, щатите забраняват използването на аромати. И ние в комисията трябва да кажем, забраняваме използването на аромати, за да не пушат младите. Поверихте това на държавите членки. Аз гледам какво става във Франция. Франция е втория потребител на електронни цигари след Съединените щати. Франция има две молекули, които са проблематични в тези течности, в електронната цигара, диацетил и пентатнедиум. Франция забрани диацетила, защото откри, че води до белодробни проблеми. Добре, вие възложихте на държавите членки, хубаво, Франция има експерти и агенции, а другите страни Добре, ние насърчаваме на практика използването на тези вещества. Тъй, че аз питам комисията, какви по-строги мерки от това, което ви казвате, изложихте, какви по-строги мерки ще вземете, без да изчакате ревизията на директивата за тютюна, да се забрани аромата в електронните цигари, за да, из... да не пушат младите, да се направят проучвания за добавките и най-вече да се използват а, нали, резервите, но те да, това да бъде ограничено. В Штатите защо има а, смъртни случаи? Те самите правят собствените си мелажи. Беше персонализирана цигарата, но във Франция, например, нямаме право да правим меланжи. Но трябва да внимаваме с интернет, нали? там много се говори за това, така че нещата са спешни. Gracias, señora Rivasi. No hay... Благодаря, госпожа Риваши. Действително не ограничаваме изказванията, но все пак не можем да се разпростираме много. Господин Фиоки има думата. Господин председател, благодаря ви много за възможността да се изкажа. Прочетох 24 различни научни изследвания по темата за тютюна, за използването на цигари с нагряване, с пара. Е, трябва да ви кажа, че там фигурират всякакви мнения за подобни цигари и против тях. Ние се нуждаем от едно истинско научно изследване по темата. изследване, което да докаже можем ли да използваме електронните цигари за намаляване на традиционното тютюнопушене или те съставляват опасност за младежите, които, използвайки ги от ранна възраст, си създават големи здравословни проблеми в късна възраст. Мисля, че комисията трябва да възложи такова истинско научно изследване. Благодаря. Последният оратор госпожа Мозе от групата на социалистите и демократите. Нямам превод днес, а това ще се изкажа на английски. Разбирам, че може би комисията е затруднена да прецени как да действа по тези въпроси, тъй като липсват солидни научни доказателства за последиците от използването на електронните цигари. Трябва да кажа обаче, че голяма част от дружествата, които се борят с рака в Европейския съюз, препоръчват много по-сериозни мерки против електронните цигари. Забелязвам, че комисията не е настроена по този начин. Някои неща са оставени, всъщност повечето неща са оставени на преценката на държавите членки. Не е ли по-добре за вътрешния пазар да имаме общо европейски подход, да имаме цялостен, холистичен подход, изхождайки от принципа на предпазливостта. И не е ли по-добре да започнем да забраняваме електронните цигари? А ако на по-късен етап се натрупат научни познания, бихме могли да разрешим отново тяхната употреба, само трябва да сме сигурни, че те не вредят на здравето. Това исках да ви кажа, че различни дружества и организации, които се борят с онкологичните заболявания в Европа, са против електронните цигали, преимуществено. Господин Рис отново има думата от името на комисията. Благодаря ви. Ще се постарая да отговоря на голяма част от опасенията, изразени от почитаемите депутати. Започвам от статистическите данни. Ние изхождаме от изследването на Евробарометър през 2017 година. В него бе зададен въпрос за използването на електронни цигари от младите хора. Сега мислим какви да бъдат въпросите за Евробарометр 2020 година, но 2017 бе първата година, в която бяха зададени въпроси за електронните цигари. Дали експериментират с тях младите хора, дали са пробвали ще помислим за това как да направим въпросите си за тази годишното проучване по-ясни. Както знаем, историята на тази директива започна от един първоначален проект на комисията, който бе много по-строг, много по-ограничителен. Но в хода на законодателния процес е, предложените от нас решения бяха значително смягчени и са такива, каквито ги познаваме сега. Директивата предписва предприемане на мерки от държавите членки е, като кризата в Съединените щати накара някои от държавите членки да предприемат доста по-строги мерки, отколкото преди. Това вече бе споменато в дискусията. Една държава членка вече е забранила използването на ароматни съставки в електронните цигари. Може би съвсем скоро това ще направят и още две-три държави членки. Тъй, че виждаме е, едно разширяване на грижата. Има много осведомителни кампании в е, училищата, сред родителите, за да не става така, че младите хора от ранна възраст да се пристрастяват към електронните цигари. Както правилно бе посочено, данъчното облагане е също част от общата картина. И за това се работи. Във връзка с научните изследвания, се опитваме да разчитаме на това, което ни подава научния комитет. Научният комитет в момента се опитва да събере информация от всички възможни източници. От Европейския съюз, от е, Съединените щати, от Япония, за да можем да натрупаме доказателствена база – Не бива да се ограничаваме само с това, което става в Европа, но трябва да черпим и информация и от другите части на света. Такава информация събира и секретариатът на Рамковата конвенция за контрола върху тютюневите изделия. И за това се надявам, че в близко бъдеще ще разполагаме с много по-обемисти данни и ще можем да разберем точно кое дава резултат и кое не дава резултат. Ние зададохме на нашия научен комитет е, няколко въпроса, по които да работи, включително е, въпросът дали преминаването към електронна цигара благоприятства отказа от тютюнопушене. По този въпрос е, все още няма категорични сведения. Разбира се, в решенията си комисията се опира върху това, което е решено от съвета и от парламента. Ние разполагаме с някаква рамка, разполагаме с някаква уредба и от нея тръгваме, за да работим по-нататък. Естествено, вземаме предвид станалото в Съединените щати, както ни запита доктор Лизе. В началото не бе съвсем ясно как да бъдат преценявани тези случаи, как да бъдат анализирани, тъй като самите клинични специалисти много трудно постигаха съгласие за клиничната информация, за клиничната картина. Заключението обаче е, че най-вероятно проблемите, които са констатирани в Съединените щати, са резултата от това, че е, в течностите, слагани в електронните цигари, са се съдържали витамини, но и канабис. Най-вероятно това е причината. Около това гравитират изводите. Също значение има размерът на контейнерите. Ние в Европа не разрешаваме големи контейнери на електронните цигари, докато в Съединените щати не е така. В САЩ продължава работата целяща по-добър анализ, по-качествен анализ на поступилите данни. Ние в Европа се опитваме да натрупаме доказателства. Имаме система RAPEX, която по дефиниция контролира използването на потребителските стоки използваме и е, друга е, систем, система за контрол върху инцидентите със здравето. В Белгия е, случаят е специфичен, тъй като доколкото разбирам пациентът, който пострада тук, е използвал електронна цигара в Съединените щати. Значи положението тук не е съвсем същото, както в САЩ, по редица причини. Включително и научните изследвания при нас не са на такъв етап, както в Съединените щати. Беше зададен въпрос за празнотите, които допускат държавите членки. държавите членки сами определят е, собствените си изисквания, но те разбира се могат да обменят помежду си информация, включително чрез експертната група, която сме създали. Това въжи не само за електронните цигари, но и за тютюна, който се потребява чрез нагряване, а не чрез изгаряне. Е, въжи и за определенето на изисквания за околна среда без дим, и други подобни, както и за рекламните изисквания. Да, чрез работата на тези експерти ние черпим идеи за ново законодателство, но е трудно да се разбере какво е положението на целия европейски пазар. В базата данни създадена по тази директива, имаме 253 хиляди нотификации за различни продукти. Не само електронни цигари като цяло, но и различните им компоненти. Тъй като във връзка с производството на електронните цигари има и производство на редица други детайли – Беше зададен и въпросът е, как се пуска на европейския пазар е, този продукт, електронната цигара. Шест месеца преди да пусне на пазара едно дружество, то трябва да изпрати нотификация към е, нашата база данни. Това не може да стане без нотификация. Държавата членка може да поиска от дружеството допълнителна информация за съдържанието на течностите и на материалите, които се съдържат в електронната цигара и да откаже разрешение за пускане на пазара, ако има някакви съмнения. Сега, вярно е, че тютюнът, който се нагрява е тютюн. Той е тютюнево изделие, а не е електронна цигара точно. Данъчната класификация е различна. Ние имаме данъчна група, обаче, която след дълги дискусии постави тази категория тютюневи изделия, които се използват чрез нагряване, като подкатегория на електронните цигари. И ние искаме е, в тази връзка да получим допълнителна информация от секретарията на Рамковата конвенция за контрол върху тютюневите изделия. Те ще ни изпратят информацията до лятото. Самите ние трябва да си съставим по-ясна представа за характера на тези продукти, тютюневите изделия с нагряване. Може ли е, да бъде по- ограничителна директивата, по-стрикна? Не можем ли чрез нея направо да забраним електронните е, цигари? Някои държави членки вече са забранили електронната цигара, тъй като я смятат за корено различен нов продукт. В европейското законодателство това не фигурира. Такава забрана за сега липсва с оглед на съображение за съразмерност и други правни мотиви. Може ли държавите членки да бъдат накарани да действат по-бързо? Това бе друг въпрос. Ролята на комисията е да следи за спазването на законодателството и да се намесва спешно само в неотложни случаи – Смятам, че сега държавите членки проявяват много по-голям интерес към адекватни действия. Смятам, че допълнителен мотив за това бе с положението в Съединените щати. Надяваме се, че необходимите ни доказателства ще бъдат събрани през следващите няколко месеца. И все още вярваме, че ще можем да ви изпратим е, доклада за изпълнението на директивата до следващата пролет. И тогава ще можем да организираме една по-задълбочена дискусия за по-нататъчните стъпки. Благодаря ви. Благодаря, господин Рис. Благодаря на всички, които се изказаха в този дебат. Е, преминаваме към следващите две точки, 17 18. Ще ги разискваме заедно. Това са два специални доклада на Европейската сметна палата Единия се отнася до европейските економически сметки за околната среда и вторият за емисии на парникови газове в Европейския съюз. Ще дам думата за по 10 минути на докладчиците. Първо давам думата на господин Жлао Фигерейдо. Фигерейдо. Искам да благодаря на Комисията по околна среда за поканата, отправена към Европейската сметна палата, да представи този одитен доклад за европейските економически сметки за околната среда и докладът, който ще бъде представен след малко за емисиите на парникови газове. Първият въпрос, който искам да поставя, The first question I would like to raise and also to, to give an answer. И също да му отговоря. защо правим този одит. Тези економически сметки за околната среда са много важен инструмент за екологичната политика, например за целите за устойчиво развитие, както и за седмият план за действие за околната среда. Осъвременена и надежна информация, както добре знаете, е изключително важна, за да се следи напредъка за устойчивото развитие. И Сметките за околната среда показват каква е връзката между околната среда и економиката. Качеството и надежността на сметките за околната среда са изключително важни, за да се види какъв е ефект. Защо сме извършили този одит? Сигурно знаете, че има няколко нива, които участват в тази стратеги... Стратеги... статистическа извинете, рамка. Има няколко заинтересовани страни на ниво държави членки, на ниво Европейски съюз и всички те имат своите конкретни роли и отговорности по изпълнение на задачите, свързани с тази статистическа рамка. Друг въпрос, който искам да поставя, се отнася до това какви въпроси поставихме и какви отговори получихме в одита. Основният въпрос, който поставихме е дали комисията е създала, управлявала и използвала европейските економически сметки за околната среда добре. За да получим отговор на този въпрос, ние направихме оценка по какъв начин комисията управлявала развитието на тези сметки и дали те са били нужни за целите на вземащите политически решения в Европейския съюз. Какви са основните констатации от този одит? На първо място, ние констатирахме, че стратегическата рамка за европейските економически сметки за околната среда все още не е цялостна. Комисията не е изготвила не е посочила какви са нуждите от данни за такива сметки. Няма документ, в който да са посочени потребностите на вземащите политически решения и у нези, които извършват наблюдението. Освен това, не са ясно посочени ясно какви са потребностите от изготвянето на такива сметки за околната среда. Освен това, установихме, че стратегията не беше допълнена от цялостен план за действие. Има стратегия за економическите сметки за околната среда, но липсва цялостен план за действие за изпълнение на целите. Освен това, наблюда... наблюдението ни е, че повече от 10 години се повтарят едни и същи стратегически цели. Вторият набор констатации са свързани с слабостите. Ние установихме такива слабости при изпълнението европейските економически сметки за околната среда и тяхната надежност за целите на изготвянето на политика. Комисията изготви модули без да направи надлежден на оценка на това колко ще струва. Моделът също беше изготвен за 10 години. Тези модули не се използват от комисията при всички политики. Ние установихме, че не са използвани цяло модули мерките за ключови политики, особено такива, свързани с целите за устойчиво развитие и седмият план за действие за околната среда. Някои от модулите бяха публикувани отделно, което ни дава цялостна представа. Освен това, някои от ползвателите използват альтернативни източници на данни. И на трето място бих искал да подчертая, че Евростат е изправен пред предизвикателства при събирането на своевременни висококачествени данни. Констатирахме, че има предизвикателства в събирането на своевременни данни. Някои данни се публикуват по-бързо от нужното, но не са използвани всички възможности за предоставяне на навремени данни. Освен това, липсата на календар не дава възможност на потребителите предварително да знаят кога ще са налични данните. Освен това, констатирахме, че данните от държавите членки не е съчетана с достатъчна информация, която да позволи на Евростат да направи надлежна оценка на качеството на тези данни. Също наблюдавахме, че Евростат решава проблеми повдигнати от държавите членки, но това отнема време, и свързано с някои митологически проблеми, които засягат качеството. На базата на тези констатации ние направихме препоръки към комисията. Те са свързани с слабостите, които бяха установени. Комисията трябва да подобри стратегическата рамка за европейските економически сметки за околната среда. Комисията също трябва да подобри надежността на модулите за целите на правенето на политика. Също тези данни трябва да бъдат подавани своевременно. Радвам се, че мога да кажа, че службите на комисията приеха препоръките ни. Разполагаме с информация, че те са започнали да ги изпълняват. Това е, е добра новина. Искам също да подчертая, че сътрудничеството на Европейската сметна палата, и Евроестат и Генерална дирекция по околна среда беше отлично, което ни даде възможност да извършим този одит. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Фигарейро. Питер Уелк има думата, за да представи следващия доклад. Um, uh, Благодаря много за поканата, която ми отправихте. Ние проявяваме голям интерес към работата на вашата комисия. Работя преди всичко в областта на земеделието, на устойчивото развитие на природните ресурси, промените в климата, последващите последици за здравето са все е, въпроси, е, които имат отношение и към земеделието и за това проявяваме голям интерес към работата на вашата комисия. Ще говоря за доклад, който изготвихме през ноември миналата година Ето едно кратко напомняне е, за постигнатия напредък. Важното е в лявата част на графиката. Е, показва се какъв напредък е постигнат е, до днес. Искам също да припомня, че когато говорим за емисии на парникови газове, въглеродният двуокис очевидно е в центъра на всичко, за което говорим но има и други емисии, които имат отношение към нашата дискусия и те също са засегнати в доклада. Ето графика на напредъка постигната до днес. Той е значителен, и смятам, че ние своевременно можем да постигнем 20 намаление на емисиите. Въпреки това има и поразителни трудности, които ни очакват и те изискват много по-големи усилия от полаганите до сега. Този доклад в много отношения е доклад за така наречените уверения – как се събират статистическите данни, как се гарантира тяхната достоверност. Това са основните въпроси, които ни занимават в доклада. Е, анализираме работата на Европейската комисия, както и на Комисията за околната среда в Копенхаген. Защото ние не можем нищо да направим, ако не разполагаме с надежни данни. Е, Германия, Чехия, Италия, Франция, Полша и Румъния са шесте държави членки, от които сме почерпили конкретни примери. Е, разбира се, опирали сме се и върху информация на форума на ООН е, за борба с промените в климата. И така, Европейската комисия събира данни в съответствие с протокола от Киото и е, в съответствие с, е, с методите препоръчени от е, Международния панел за промените в климата. Събират се данни, включително за така наречения въглероден отпечатък. Качеството на данните се подобрява с течение на времето. Разбира се, понякога се налагат значителни корекции в първоначалните данни. Държавите членки очакват насоките, които им дават Европейската комисия и Агенцията за околната среда, така че това са положителните констатации. Сега преминавам към темите, по които е необходим повече напредък. По отношение на системата на земеползване и промяна на предназначението на земите, тази система до 2020 година не е част от целите, но ще бъде част от целите за намаляване на въглеродния отпечатък до 2030 година. За момента има сравнително е, голяма несигурност, но пък са събрани достатъчно данни, за да измерваме напредъка в тази област до 2030 година. Вярно е, че несигурността не е от най-високите, с които сме се сблъсквали, но системата на земеползване е от централно значение за бъдещото постигане на целите. Защото е, от тук е, има доста голям потенциал за извеждане на въглерод е, и отвеждането му в резервуари. Има доста широко поле за използване на нови технологии, например сателитно наблюдение. Това въжи в частност за системата за земеползване и промяна предназначението на земите. Добре е, че разполагаме с цел на Европейския съюз, която обхваща всички отрасли и всички видове парникови газове, с изключение на системата за земеползване и с изключение на морския транспорт, нещо, което бе обсъждано преди малко. Има е, пътни карти за много области, пътни карти за намаляване на въглеродните емисии, но няма такава карта нито за земеделието, нито за земеползването смятам, че тук има какво да се направи. При отчитането на постиженията, е, държавите членки, комисията и другите органи, които изготвят доклади, трябва да правят прогнози за очакваното отражение на възприятите от тях политики. Е, комисията прави е, предварителни прогнозни преценки за около две трети от политиките и мерките, свързани с ограничаване на промените в климата. Тя изчислява така наречените експост или последващи показатели за две пети от тези политики и мерки. Но липсват прогнози за отражението на някои ключови политики на Европейския съюз. Отново тук ще спомена замеделието, както и търговията с системата за търговия с емисии. Препоръките ни са логично следствие на констатациите ни. Предлагаме е, проверките в сектора на земеползването да бъдат приравнени с тези в другите отрасли. Очакваме Европейският съюз да положи повече усилия, за да бъде включена в системата за търговия с емисии и сферата на морския транспорт. Надяваме се, че стратегическите планове за земеделието и земеползването ще допринесат за постигане на целите за ограничаване на промените в климата към 2050 година. И също така очакваме на форума за промените в климата към ООН да бъдат от, докладвани последиците от всички политики и мерки на Европейския съюз, насочени към ограничаване на емисиите. Комисията е приела всички тези препоръки. Ако ми позволите сега да направя кратко резюме, ние сме в съответствие с международните стандарти, що се отнася до отчитането на емисиите. Това отчитане става все по-добро. Има някои трудности, които ни очакват, които изискват също така укрепване на мерките, по-категоричното им провеждане – и също така трябва да се събират повече данни за въглеродния отпечатък на някои ключови е, европейски политики. Това исках да кажа. Благодаря ви. Давам думата за изказвания. Имаме първи желаящ да се изкаже колега от е, групата на социалистите и демократите. Е, госпожа е, Спирак. Благодаря. Както е, казахте, промените в климата и парниковите газове са животрептущи проблеми в наше време. Комисията е направила пътни карти за голяма част от общия обем на емисиите, но такъв план няма за земеделието. Според ФАО, Промишленото земеделие е източник на близо 14% от всички парникови газове, които емитират човечеството. Това е равнище аналогично на това в транспорта. Комисията е възприела нов зелен пакт, част от който е стратегията от фермата до трапезата – но доколкото ни е известно, сегашната селско-стопанска политика не предвижда никакви ангажименти за ограничаване на емисиите. Сметната палата възнамерява ли да осъществява контрол в бъдещите си одити и върху сферата на земеделието, въпреки че там такива мерки все още не са предвидени. Благодаря, госпожа Осаливан. Благодаря. Благодаря за направеното изложение. Въпросът ми е свързан с измерването на въглеводорода. Доброто състояние на океаните е от огромно значение за преодоляване на кризата в биоразнообразието и в климата. 93% от емисиите се поглъщат от океана. 30% се отаяват там солените блата, водораслите и техния потенциал трябва изцяло да бъдат отчетени в нашите изисквания и в нашите мерки. Мерките, които са свързани с сините океани, трябва да бъдат изцяло отчетени. И това трябва да бъде настойчиво повтаряно пред правителствата, за да могат те да вземат необходимите мерки е, за защита на биоразнообразието и опазване на климата. Благодаря, госпожа Новак. Благодаря. Благодаря ви за този цялостен доклад. Много е важно да разполагаме с надежни статистически данни, защото това помага да се констатират проблемите и да се намерят адекватни решения. Радвам се, че сте изготвили препоръки към комисията. Бих искал обаче да разбера дали Европейската комисия реагира на вашите препоръки, дали ги осъществява бих искала да можем да разчитаме на максимално надежни данни. Гражданите ни често вярват повече на международни научни изследвания, отколкото на национални такива. Затова считам, че това, което предлагаме, трябва да бъде надежно. Благодаря, госпожа Новак. Сега давам думата. Господин Фигерейдо, първо, доколкото разбирам и след това господин Уелч. Благодаря ви, господин председател, Благодаря на депутатите, които повдигнаха тези въпроси. Предлагам Питър Уелш да отговори на въпросите, свързани с емисиите на парникови газове и с океаните и биологичното разнообразие. Той ще може да ви предостави повече информация по тези въпроси. Аз ще отговоря на въпроса за добрите статистически данни. По какъв начин комисията се подготвя за промените, как реагира на нашите препоръки. Както казах в първото ми изказване, комисията прие всички препоръки, които и отправихме, и предостави информация за изпълнението им. Има а, важно ниво за вземане на а, решение. Това е Димеза, среща на директорите на статистическите институти от държавите членки. На това си заседание те вече са обсъдили препоръките и са започнали да въвеждат промени в рамката. Тези препоръки не бяха само прияти от Евростат и от Генерална дирекция околна среда, Те бяха представени на директорите на националните статистически институти, които работят вече по тях. Относно въпросите, свързани с емисиите на парникови газове. За отговор на този въпрос, е, с ваше позволение, господин председателю, ще отстъпя микрофона на Питър Уелш. Благодаря какво смятаме да направим в бъдеще за следение на екологичното въздействие на селското стопанство. Не знаят какво точно ще публикуваме в бъдеще, но предполагам, че ще публикуваме нещо в връзка с ефекта върху биологичното разнообразие на селското стопанство емисиите на парникови газове от селското стопанство. В рамките на ОСП ние следим ситуацията. Имаме запитвания както от парламента, така и от съвета относно преминаване от едно на 5 към едно на 4 по екологичните въпроси. И предполагам, че Сметната палата ще представи нещо през следващите 6 месеца. Ние следим със сигурност ситуацията. Що се отнася до океаните, плашещо е колко топлина поемат океаните. Сериозно съм обезпокоен от въздействието на това. Правилата за свързани с въздействието върху крайбрежните райони бяха част от нашето изследване. Ние изготвихме неотдавна един доклад, свързан с наводненията, но тук въпросът е много по-широк. Ще помислим по въпроса. Относно това как реагира комисията на препоръките ни, дали се подобрява ситуацията, мисля, че за сега и по двата доклада получаваме много добра реакция от страна на комисията. Всъщност тя приема нашите препоръки, защото имало е случаи, когато комисията не е съгласна с препоръките ни, но в случая тя ги приема. И се надявам, че така ще постигнем консенсус е, към повишаване на качеството в бъдеще. Благодаря и на двамата. С това приключихме разискването по тези две точки. Преминаваме към последната точка от дневния ред размяна на мнение с комисията относно ловото в боеприпасите. Давам думата на господин Петинели от Генерална дирекция ГРОУ. Почитаеми членове на комисията, благодаря ви. Благодаря е, за това, че поканихте комисията на този разговор, като ни позволявате да ви е, съобщим какво работим по отношение на боеприпасите с улово. Имам два диапозитива, изключително технични по своето съдържание. Преди да ви кажа каква е работата на комисията в законодателно отношение по настоящем, искам да ви запозная с някои технически детайли, които ще ви позволят да придобиете по-пълна представа за тази тема. Ето първия диапозитив. За какво говорим? Значи, е, ние е, използваме различни видове огнестрелни е, оръжия. Е, използваме е, пушки, е, на които цевите отвътре са е, гладки. Е, те се използват преди всичко като ловни пушки. Е, виждате ги вляво. И използват е, капсула с съчми. В дясната страна виждате пушките те са огнестрелни оръжия, които използват куршуми или гилзи. Виждате е, ги на дясната картинка. Ние обхващаме и е, съчмите, и куршумите, и ги наричаме амуниции, т.е. боеприпаси за пушки, включително ловни пушки. Защо е необходимо да ограничим освобождаването на улово в околната среда посредством куршуми и съчми. Както знаете, е, и за човека, и за животните уловото е силно токсично. Смятаме, че около 18 21 е, е, хиляди тона олово се освобождават ежегодно в природната среда само от куршумите и гилзите. Следователно, говорим за сериозна заплаха. Всяка година е, в влажните зони над 1 милион птици страдат от отравяне с улово. И според други предварителни оценки, е, още 1 милион птици страдат извън влажните е, зони. В 23, т.е. 23 държави членки и Европейският съюз са страни по Конвенцията за опазване на африканските и азиатските мигриращи птици. И ние би трябвало да ограничим максимално бързо използването на уловни куршуми и съчми във влажните зони. Е, Европейската комисия следи какво правят държавите членки. В тях има различно ниво на закрито при миграционните птици, които пресичат границите, има опасност от токсичност там, където няма защита поради възможността за използване на уловни гилзи и на уловни куршуми и съчми. Също така и хората е, могат да бъдат изложени на отравяне чрез оловото, което се освобождава от куршумите. Те консумират месото на убития дивеч, например. Затова, за да преодолеем риска, който създава това олово за околната среда, е, в момента по директивата РИЧ е, се разглеждат две забрани за олово. Първата забрана е за използването на ловни пушки с ловни съчми във влажните зони или в непосредствена близост до тях. Ловните пушки са в лявата част на иллюстрацията и те стрелят с съчми. Втората забрана, второто ограничение е свързано с два различни аспекти. Използването и пазарната реализация на е, съчми соловно съдържание извън влажните зони или а, други а, олово а, приспособления, като куршумите, които виждате в дясната част на иллюстрацията, с аналогична степен на опасност. Виждате също и е, в долната част на иллюстрацията приспособленията за риболов, които могат да съдържат олово и които също освобождават олово е, в е, водата. Европейската комисия може да подготви Европейската комисия може да помоли Европейската агенция за химикалите, съгласно регламента РИЧ, да подготви така нареченото досие за ограниченията. Каква е процедурата? Ние можем да помолим ЕКА да направи такова досие за ограничаване използването на тези приспособления. ЕКА трябва да предложи досието на комисията в 6-месечен срок. Научните комитети на ЕКА Комитета за оценка на риска към ЕКА и економическият комитет към ЕКА се състоят от експерти на държавите членки. Те разискват различните аспекти на възможните ограничения. Те разполагат с, също с определен срок от 12 до 14 месеца, за да водят обсъждания помежду си. И на първия, и на втория етап от процедурата се извършва обществено допитване. След като минат всички тези стъпки, е, научните становища на ЕКА се предлагат е, на комисията. Ако комисията прецени, че на основата на тези становища има достатъчен риск за здравето на хората, комисията може да изготви предложение за ограничаване употребата на съответните приспособления, на съответните материали. Това е петият ред от графиката. За използването на съчми в или в непосредствена близост до влажните зони. Процесът е доста напреднал. Комисията вече е изготвила проект на решение и го разисква е, с държавите членки в комитета по регламента РИЧ. Тук сме на етап четвърти ред от графиката. Европейският парламент ще бъде редовно уведомяван за това докъде е състигнали преговорите чрез регистъра на комитологията. Дискусиите между държавите членки все още продължават и все още обаче няма достатъчно консенсус, за да се стигне до гласуване в комитета по регламента РИЧ. Същите въпроси са се поставят тук, както сте, каквито сте поставили вие в редица парламентарни питания. Какви да са буферните зони около влажните зони и какъв срок ще бъде даден за преход към новите а, правила. На този етап се намираме на петия ред от, нашия, от нашата графика. Ние ще искаме комитетът РИЧ да гласува това предложение през едните месеци. Става дума за регулативна процедура с парламентарен контрол. Ако гласуването завърши с положителен резултат, Европейският парламент има е, тримесечен срок да извърши контрол върху приетата мярка. Със същия срок разполага и съвета за тази цел. Ако една от двете институции възрази срещу приемането на забраната, е, тя няма да бъде приета. Е, това се случи при една неодавнашна забрана, която бяхме предложили, така че е възможно. При втората забрана. За куршумите и приспособленията за риболов, които съдържат олово, е, все още сме на твърде ранен етап. Комисията през юли 2018 година е отправила искане към ЕКА за изготвяне на досие. Е, там доклад беше изготвен през септември 2018 година и становището беше, че има достатъчно мотиви, които обосновават възприемането на такива ограничения за използване на подобни амуниции. Окончателно обаче досието ще бъде готово през октомври тази година. До тогава научните комитети на ЕКА, които са два в случая, ще извършват своята работа и ще бъде проведено т.е. обществено допитване и за това крайният резултат от тяхната работа ще излезе или през 2021 година към края или в началото на 2022 година. Т.е. по отношение на второто възможно ограничение се намираме още на първия ред от графиката, в първата, възможно най-ранна фаза на процедурата. Надявам се, че ви дадох достатъчно информация, но разбира се, готов съм да отговарям на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Петиняли. От името на НЕП давам думата на господин Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря на директори на Европейската комисия. Ситуацията е доста ясна. Имаме една международна конвенция с 24 члена. И съвсем ясно, че Европейския съюз трябва много бързо да приложи тази конвенция, тъй като положението има много лошо отражение върху околната среда. Благодаря на комисията, че предвижда необходимите мерки. защото последствията върху околната среда и човешкото здраве са вече по-ограничени. Става дума за ограничени области, става дума за спортния лов. Трябва да се ограничим или да направим разграничаване между областите, където съществуват действителни екологични и човешки е, рискове и да не прекаляваме, когато не е такъв случай. Така че аз моля комисията наистина да ни направи едно балансирано предложение и да се съсредоточи върху областите, където наистина съществува опасност за човешкото здраве и околната среда. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря. Надявам се да разполагам с малко повече време, тъй като бяха поставени много въпроси от различни асоциации на ловците в Ирландия. Благодаря ви за връзките с моя офис по тези въпроси. Относно дефинициите за влажните зони и други въпроси, Искам да получа малко повече информация, тъй като дефинирането на влажните зони е нещо, което буди безпокойство сред много от ловците в Ирландия. Дали там са включени сухите торища и прочие. Има и друг проблем, свързан с ловните дружинки в Ирландия. Те са обезпокоени от въздействието върху хуманното отношение към животните, ако използват стоманени боеприпаси. Аз не съм експерт по някои от въпросите, но очевидно те са обезпокоени. Те считат, че предложението не е балансирано, не отчита рисковете, свързани с оловото. Аз не съм експерт и за това искам да получа повече информация по въпроса, дали действително е така. Изглежда това предложение не се одобрява от всички, някои от въпросите, поставени от ловните дружинки, очевидно са валидни. Може ли комисията да каже какво е мнението и по поставените от мен въпроси? Друг въпрос – колко сериозен е риска за околната среда и човешкото здраве? Бихте ли предоставили информация по тези въпроси? Колеги, това е тема, която предизвика сериозно безпокойство сред ловците, които обикновено не се свързват с моя кабинет или с кабинетите ни в държавите членки, но те считат, че това предложение е прекалено и неподходящо. Аз се опитвам да балансирам това, което ги притеснява е, с съображенията, свързани с риска за здравето и околната среда. Ако това предложение, е такова каквото е, може ли да кажете дали то е достатъчно пропорционално? Очевидно е, че има блокиране някъде, иначе щеше вече да е минало през комисията. Сигурно има притеснения изразени от други. Благодаря, госпожа Магинес. Господин Чахим има думата. Благодаря, господин председател. Това е много важен въпрос за нас. Както казва Световната здравна организация, няма безопасно ниво на олово, въпреки че има силен натиск от лобито на ловците. Много важни са влажните е, зони и е, състоянието на водните е, птици, които са засегнати от използването на такива боеприспаси. Те предизвикват сериозни токсилогични ефекти, включително могат да предизвикат смърт. Има и вторично отравяне, след като е консумирано заразено с олово месо. Има съобщение, че влажните зони са засегнати от олово поради засилената ловна дейност. Особено от спортният е, лов. Е, има е, искане да се забрани използването на ловни боеприпаси не само във влажните зони, но и по сушата. Няма постигане на напредък за сега от същата политическа група. Госпожа Дали, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на Европейската комисия за презентацията. Аз зная, че има рискове за околната среда и здравето на хората, свързан с използването на съдържащи улово боеприпаси. Съгласен съм с, съгласна съм с аргументацията на Европейската комисия, но искам да напомня, в 29 параграф комисията казва, че има нужда от мерки, които да са не само ефективни, но също справедливи и безопасни. Аз съм от Малта, малък остров в Средиземно море. Имаме хора, които се занимават с спортен лов, с, има риболов и прочие. Те също са обезпокоени. Аз, според мен, влажните зони, където не е разрешен лов, трябва да бъдат защитени. Но а, трябва да знаем кое определение за влажна зона прилага комисията. Дали от конвенцията от 1971 година или други. Там са включени водни пространства, които са застояли или пък са в движение, които са солени или не. И тук са включени също и крайбрежните води на острови, което има сериозен ефект върху малки острови, каквато остров е Малта не се отчитат спецификите на държавите членки. В Малта не са разрешени ловни дейности в влажните зони, не е разрешен и риболов на дълбочина 6 метра. Ако се приложат тези мерки, които се предлагат тук, това ще засегне всички крайбрежни зони на Малта. Искам да попитам комисията как ще реши този въпрос, защото в случая не може да има универсален подход към всички държави членки, което повдига още няколко въпроси. В проекто текста комисията казва, че има альтернативи, технически осъществиви са и са на разумни цени. Но има хора, които ми казват, че този текст създава впечатлението, че сегашните леки огнестрелни оръжия могат да се справят с съдържащи улово амуниции. Дали това е опит да се забрани спортния лов? Ловците в Малта твърдят, че има рециклиране на използваните от тях оръжия и бонеприпаси. да се използват други материали, а не олово, ще доведе до неизползваемост на много от оръжията. Господин Торвалц има думата. Благодаря. Аз Имам пушка, наследена от моят тъст. Той не ми завеща кучето си, но ми даде ловната си пушка. Не зная дали ще стрелям по морски птици. Защо? Защото е предвидено а, да се спре използването а, на а, този тип огнестрелни оръжия в влажните зони. но ако отида на лов в горите на Финландия и ако използвам стоманени боеприпаси, дори да съм добър стрелец, което може да е малко трудно, ще има такива куршуми, които ще засегнат дърветата и никой няма да иска в Финландия да купи дървесина от такова дърво. Затова ние искаме да разберем от комисията дали ще може да се използва олово там, където няма да доведе до такива сериозни щети, както в случаите, когато се използва в влажните зони може ли да се намери някакъв компромис, който ми се струва приемлив за всички разумни хора. Благодаря, господин Товец. Господин Хакерайнем има думата от групата ИД. Благодаря най-добрия е материал за спортния лов, това е оловото. Ако често стреляте, е, ще знаете, че другите материали са много по-скъпи и водят до други проблеми. Има ли анализ на економическото отражение, дали е взето под внимание само риболова или пък това ще има и отражение върху другите видове стрелби. Трябва добре да се съсредоточим върху влажните зони. Трябва да видим какво означават буферни зони също. Това са водните площи. Е, трябва да имаме всъщност едно добре балансирано предложение. Има забрана в по-голямата част от държавите членки или на регионално, или на национално равнище. И в много населени, силно населени страни трудно може да се контролира всичко това и да се знае къде са точно границите на тези влажни зони. Някой вид лов трябва да бъдат изключени от това тази забрана. А, другите материали също водят до други рискове, както чухме за Финландия. И други материали бяха забранени, като стоманата, например, в някои области по екологични съображения. Дали са правени оценки на всички тези последствия? Следващото предложение на комисията вече е в машината. Ние не искаме да има някакво своеволно, необмислено необмислена забрана и трябва да работим по това. Кой ще всъщност ще върне парите на собственика на оръжие, който няма да може да ги използва това оръжие и как, колко ще струва всичко това. Забраната ще струва астрономически суми. Европейския съюз няма власт да наложи административни или финансови санкции на държавите членки, така че ще има твърде малко забрани на национално равнище. И ако трябва Европейския съюз да взема решения, понеко път това може да противоречи на Конституцията на държавите членки. Така че това е сериозен проблем. Всички сдружения на ловци, промишлеността, дори е, войската, всички тези е, лица ще пострадат, така че дали продължението е добре и балансирано. Господин Фиоки за екара. Благодаря, господин председател. За колегите, които не са запознати с въпроса, е, има три различни действия срещу е, уловото. Един процедурата по РИЧ, също забраните свързани с влажните зони, други зони, където е забранен лова и риболова. В Европа се използваха много големи количества олово ние се опитваме да изключим използването на олово от батериите. Ние трябва да променяме приоритацията. 80, ако не 85% от оловото се използва в батериите. На второ място бих искал да подчертая, че въпреки че има някои социално-економически проучвания за уловото. Забраната на използването на уловото като субстанция на практика ще доведе до спад от 2,2-2,3% от БВП в Европейския съюз и ще се наложи да се изнесе производство в Турция, Северна Африка или другата. Става дума за загуба на хиляди работни места. Относно ограниченията, Голяма част от процедурите в САЩ се отнасят до забрана на използването на улово в влажните зони. Говорим за период от преди 40 години. Трябва да видим какво действа и какво не. Има доста дефекти в САЩ, но те са прагматични хора. Казаха, че няма да използват оловото в ловните боеприпаси и точка по въпроса. Те вложиха средства за възстановяване на влажните зони, за да бъдат те благоприятни за видовете. И сега там Тяхната популация нараства през последните 40 години. Проблема с ограниченията в влажните зони не се отнася до самото ограничение, защото повечето от ловците ще са съгласни с това. Но има много широко дефиниране на това какво представляват влажните зони. Трябва да имате GPS, за да установите дали сте вътре или извън влажна зона в различни страни, например Италия по-точно, самото а, притежаване а, на а, гилза, съдържаща улово вече е основание да бъдете лишени от разрешителното ви а, за извършване на лов. Когато говорите за забрана на уловото, трябва да имате предвид и стрелянето по цел. Какво ще направим? Ще забранем ли уловото и в спортните дисциплини в използването за тренировъчни цели, за участие в Олимпийски игри и прочие. Някои от стрелбищата инвестират в рециклирането на оловото, на пластмата, пластмасата и прочие. Тоест, те правят нещо добро за околната среда, а сега Европа отива и им казва, не, това не можете да го правите от сега нататък. всъщност вие вредите на онези, които рециклират материала и те имат стимул да го правят, защото получават 900 евро на, на, на тон. Аз считам, че нямаме проблем с уловото. Има научни изследвания, които показват, че уловото е лошо, особено за децата, но уловото може да бъде контролирано. имаме 40 години опит в индустрията, които доказват, че е контролируемо уловото. Разполагаме с много данни. Затова комисията би трябвало да възприеме устойчив подход, единомерен подход – тъй като ние искаме да получим най-доброто от въвежданите мерки, без да вредим. Комисията също трябва да е наясно, че забраната на използването на улово ще засегне най-вече Средиземноморския регион, бедните ловци, нези хора, а говорим за един милион ловци, които ще гледат на тези мерки като бюрократична намеса от страна на Брюксел и ще мразят това. Наш морален дълг е да покажем, че Европа прави нужното за европейските граждани, а не обратното. Благодаря ви много. Благодаря, господин Фиоки. Госпожа Новак има думата. Благодаря, господин председател. Да се контролира ловото, това е добро нещо, според информацията, която имаме. Обаче предложението на комисията не решава напълно проблема или поне не по добрия начин, защото тези предложения не ограничават контрола и използването на олово за производство на а, амуници. И всъщност не може да се иска от крайния потребител да знае състава на патроните, които използва фабрика. Производителят е този, който трябва да гарантира, че оловото трябва да бъде заменено, доколкото е възможно, от други материали. Логично е да знаем тези, този контрол, как може да се въвежда от е, лица, които не са експерти. И предложението не, не обяснява как ще бъдат приложени контролните мерки. Затова това е моят въпрос. Вярно е, че производителите не са достатъчно ангажирани или че оказваме твърде много натиск върху крайния потребител. Благодаря, госпожо. Представителката на социал-демократите. Благодаря, господин председател. Оловото е тежък е, метал, който е изключително токсичен. Той не се разгражда в е, природата, напротив, той се натрупа в водата, в е, почвата убива най-малките животни и е изключително токсичен за децата и за бременните жени. Ние премахнахме оловото от горивата, но все още присъства в ловните боеприпаси, както беше казано. Ловците изстрелят огромно количество лово всяка година. В Польша са 400 тона годишно. А, птиците гълтат тези дребни съчми и се счита, че около 1 милион птици умират по този начин. Затова ние поддържаме идеята да бъде забранено, из, забранено използването на ловото в влажните зони. Но как комисията ще бъде сигурна, че тази, това задължение няма да бъде отслабено в държавите членки и кога ще има едно по-широк, една по-широка забрана, за да може това да обхване всичките, всичките боеприпаси, не само в влажните зони. Благодаря. Берлато. ти la palabra. Господин Берлато. Сеньор президенте, сеньори... Господин председател, колеги, трябва да кажа, че презентацията, която направи презентацията на това предложение, изглежда доста слабо. И е, пока, всъщност е, се показва едно отвращение, може би от лова. И това са данни за повече 1 милион е, птици. Това не е доказано. Но също някой казва, че това са 18-200 хиляди тона. Колегата говори за 500 хиляди тона. А, така че истината е много по-различна. Ако ние се справим с въпроса с някакво идеологично а, така омраза към риболова, добре, но това е просто идеологично, е, е, е, идеологична омраза към една дейност, която е регулирана. И така, ако обаче ни се спрем на една на оценката, намаляването на броя водни птици в Европа не е свързано с ловната дейност, а изчезването на естествените е, убежища за тези птици. В много страни в Европа съществуват влажни зони, в които водните птици могат да продължават да живеят, да се хранят и да се възпроизвеждат. Е, ловът не е част от проблема. Ловът е част от решението. Аз говоря много добре, защото познавам тази тема и чрез управлението на тези влажни зони и регулирането от е, ловците, ние може да установим, това, съвсем, е, това са факти, да установим, че е, водната фауна продължава да се увеличават като брой, просто от управлението и опазването на природните обитания, оби, обитати. А, що се отнася до оловото, е, ако оставим едногодишния проблем, използването на оловни а, е, муниции, това е защото е тежък метал, който се деформира, когато влезе в тялото на животното и остава там и го убива. Не предизвиква е, излишни страдания за животното. От толкова време се използва ловото, просто защото то има балис, балистични е, свойства, които са най-добри за останалото, тъй като вече се доказва, че използването на различни метали, стомана или други, които са много по-твърди, които не се деформират, предизвикват огромно, е, огромен брой рани, защото животното не е умира от е, при самото стрелба а, умира по-късно и ефектът е много по-лош за разлика от оловото. Така че, що, що се отнася до човешкото здраве, говорихме, оценихме как лиших, мах, премахнахме а, оловото от а, горивото, но във водата също има олово. А що се отнася до ефекта върху дивата фауна, с сатурнизма, което е една, едно заболяване, което се създава от е, поглъщането на олово от водните птици и може да се гарантира, че те не са свикнали да се хранят с олово, така че няма какво да говорим. И за да се стигне до сатурнизъм, трябва да птиците да поглъщат големи количества олово и аз е, Смятам, че е малко трудно да си помислим такива големи количества, които да бъдат поглъщани от водните птици. Така че ловото може, примерно, при, при прострелване, а не поглъщане. Така че какво ще стане? Вече бяха подписани международни споразумения, за които стана дума. В Италия повече от 29 страни подписаха такива споразумения, за да се забрани използването на олово в влажните зони, които често е, са записани в Натура 2000. И, например, в Италия, във всичката, цялата мрежа на Натура 2000 се използва такива, се използва олово, за да се се провери дали използването на един различен метал може да се счита за по-положително. Видяхме в много страни има връщане назад, защото използването на оловото заради балистическите характеристики на оловото се предпочита вместо други по-леки метали или стомана, които се използват за да и за да може да се получи оптимално балистичен ефект, да се гарантира това, трябва да се увеличат да се увеличи а, за брутния заряд. Така че в, млад, в владните зони, влажните зони и другите зони, ако се използват различни муниции, това означава, да се променят всичките пушки, нали, които се използват за момента и сега не могат да бъдат използвани с по-голям заряд е, барут от това, което се използва с е, ловото. Така че всички тези съображения аз приканвам колегите комисията да ги оценят, защото има опасност поради идеологични съображения да се справим с проблем не по разумен начин. Само с желанието безмислено и неоправдано да бъде наказан ловния свят и да се забрани едва ли не ловът в цяла Европа. Благодаря. Благодаря. Сега нека да опитаме да говорим малко по-кратко. Господин Вондро от същата политическа група. Но Нека да дам думата на госпожа Паулос първо. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че съм малко изненадана от дискусията в момента. Някой спомня ли си името на Маргот Валстръм? Тя беше комисар за околната среда в момента, когато бе подписан този документ. Той е споразумение между е, ловното сдружение и едно дружество за опазване на околната среда. Жилбер Дюкхайм от ФСА е подписал от една страна и Жилбер Ранс от друга. Документът е от 2004 година. Там фигурира следния абзац. И двете организации, а не само BirdLife, се обединяват около Забраната максимално бързо на използването на уловни съчми е, в е, влажните зони на Европейския съюз повсеместно е, най-късно до 2009 година. Аз днес сутринта погледнах календара си. Сега е 2020 година. Значи, Асоциацията на ловните дружинки се е ангажирала с това през 2009 година. Е, в е, всички държави членки е трябвало да бъде забранена тази практика и то много отдавна. Е, сега се очудвам малко от техните изказвания. Става дума за забрана, която е свръхзакъсняла. Необходимо е това вещество да не бъде допускано повече в най-чувствителните природни зони, с които разполагаме. Не става дума за това дали уловото, което се отлага в околната среда е 4000 или 500 тона ежегодно. Уловото е опасно. Необходим е контрол. Вие искате ли да нагазите в тези влажни зони и тези блата и с ръка да събирате куршумите оттам? Бихте ли искали у нези, които защитават отпадането на подобно ограничение? Стотици хиляди хора работят е, в близост до такива е, райони. Е, става дума за освобождаване на невротоксични вещества в околната среда, само защото някой се забавлява по този начин. Следователно, трябва да има забрана. Ако в комитета по, по регламента РИЧ се стигне до блогиращо малцинство, призовавам комисията да и да съвета и да предприемат незабавни действия, тъй като е, на други места в света това вече е забранено, редно е и ние да го направим. Благодаря, господин председател. Благодаря, Искам аз да, се, да кажа, че съм ловец, аз също стрелям, когато имам време. И е много интересно, като слушаме хора, които говорят за ловото и за патрони, и без да за какво говорят. Ние изоставихме едно предложение, което беше представено от една група от Европейския парламент, беше отхвърлено предложението от всички групи, социалистите, десницата, левицата, дори и комунистите отхвърлиха тази, това предложение. И това беше добро. Бих, искам, бих искал да поканите някой, който е, се отровил с улово заради лова. Покажете ми такъв. Поне една снимка. Чухме Фейс. Това е една организация на ловци. Тя не представлява всички овци. Мен, например, не представлява. Оловото не се използва само за риболов, за лов, използва се и за спортни цели. Сега много спортни клубове имат възможност и средства да събират оловото. Дори това е източник за доходи за тези клубове събирането и рециклирането, повторното използване на олово, това е доход. Но тук е, говорим за идеология, не говорим за е, олово. Оловото съществува и в е, природата, в нашите домове, в сгради и на много места. Това, което става е нещо различно. Това е идеология. Става дума за това, че някои хора са против лова. Имаме директива Натура 2000. Съсредоточавахме се върху оръжията. Сега пък сме се обърнали срещу оловото. Много предприятия в е, Европа печелят пари благодарение на това и колко къде има в Испания, в Италия, Германия, в Европа, колко работни места са поставени под въпрос. Кой е участвал в това проучване? Това е което искам да зная. Колко хора, свързани с промишлеността, са участвали в е, това, колко хора, свързани с е, лова или с правителството, колко са тези, които са най-ясно с лова, тези, които са участвали в проучването. Какво ще стане, ако забраним уловото? С какво ще го заменим? Ако забраним уловото в патроните, в пушките, какво ще използваме вместо олово, какво е това вещество, което да има същите характеристики и същата стойност. имам още един въпрос който е за парламента и комисията, можете ли да проявите разум, да, вземете, да държите сметка за действителността, защото решенията, които ние взимаме като законотворчески е, трибуна, имат отражение върху хората. Някои граждани смятат, че могат да наложат своята воля на останалата част от света – но една голяма част от европейската територия това е селска, това са селски области и тези, които живеят там и които трябва да разберат защо го правим. И когато говорим на, за оловото, не трябва да изхождаме от утопии или от идеологически съображения, а да стъпим здраво на науката. Затова искам този парламент да се срещне с авторите на това проучване? Кой го е написал? Кой е участвал? И кой от тези хора действително е ясно с нещата? Представителя на ЕКР. Благодаря. Знаете, че Европейската комисия обикновено е против радикализма на повечето сред нас. Сега обаче е различно комисията е прекалила. Аз не съм ловджия, нито пък редовно ловя риба. Но ям месо. И моите предшественици по големия наред са яли дивеч, яли са риба, ловена в солени води и съм здрав. Никога не съм ходил на лекар в живота си. Мисля, че тук се стига до някаква истерия. Демонизира се уловото, демонизират се ловците. Трябва да кажа, че съм и орнитолог. И съм за забраната. Ние в нашата страна сме забранили използването на улово във влажните зони. Но не разбирам защо комисията толкова прекалява. и ловци и любители на птиците приемат забраната за влажните зони, но защо излиза комисията и извън този консенсус? Защо трябва да се излиза извън препоръките на Европейската агенция за химикалите, като се допълват тези препоръки с други, не съдържащи се в тях ограничения, като се инкриминира ловната дейност? и като дори се използва такова разширително определение на понятието влажна зона. Ограниченията няма да въжат за полицейските или военните органи. Ако един полицай преследва престъпник и на, пътя му се изпречи езеро, забраната ще се отнася ли за него или не. Защо комисията обмисля ограничения, които излизат извън пределите на компромиса, за който споменах? В нашата страна има около 400 хиляди ловци. Има около 400 хиляди любители рибари. Вие знаете, е, че в Нидерландия ловците е, на диви гъски са милионери. Е, а в моята страна те са обикновени хора. Ако ги лишите от хобито им, те нямат парите да се преоборудват, да си купят нови пушки или нови въдици. Следователно, поне в нашата страна, вашите действия са рецепта за формирането на една армия от поне 1 милион души, които ще обвиняват Европейския съюз във всички смъртни грехове, в прекалена бюрокрация, аз мисля, че птиците достатъчно добре живеят в нашите влажни зони. Те нямат нужда от тези драстични мерки. Комисион. Приключихме с е, списъка на изказващите се. Давам думата отново на представителя на комисията, господин Петинели. Благодаря ви за това изключително разнообразно представене на мнение. Ще започна с изказването на господин Лизе, който, който отправи молба към Европейската комисия да бъде балансирана и да не преувеличава. Естествено, комисията е съгласна, че трябва да има баланс. Това, което представих днес и мога да коментирам днес, е сегашното предложение за забрана на използването на съчми е, соловно съдържание е, във влажните зони. Второто предложение е на такъв ранен етап в процедурата, че все още няма предложение на комисията. Все още Европейската агенция за химикалите ЕКА не е изготвила своето проучване. Никой не знае какъв ще бъде резултатът от досието, от работата по досието ФЕКА. И за това аз развих по-задълбочено информацията само за първото ни предложение за забраната на съчми с уловно съдържание във влажните зони. В момента това обсъждаме с държавите членки. Смятам, че това не е преувеличение, не е прекален проект. Смятаме, че предложението е балансирано, тъй като то е резултат на много пространна и задълбочена дискусия. В момента тя е на ниво представители на държавите членки. Но преди да се стигне до обсъждането между държавите членки, имаше доста обширно обществено допитване, в което участваха ловни дружинки, издружения на ловци и някои евродепутати също се включиха. Преди няколко години Европейската асоциация на е, ловците и е, Европейската организация за защита на водните птици постигнаха съгласие помежду си и ние сега само действаме в съответствие с това съгласие. Правим това, за което те са се споразумели. Сега, по отношение на въпросите на госпожа Магинеса, първо, благодаря ви много за конструктивното сътрудничество помежду ни, включително и в миналото. Вие запитахте за определението на влажни зони. Тук няма нужда да се измисля отново топлата вода. Всички европейски държави членки са страни по конвенцията Рамсар. Не забравяйте, че няколко конвенции съществуват. Конвенцията от Рамсар, където са съществуват съдържа определението на влажни зони. Има и други конвенции, по които обаче са страни само 23 от 27-те държави членки. Значи определението е възприето от всички държави членки. То е определение по международна конвенция и ние предлагаме то да бъде използвано и от нас. По отношение на буферната зона е вярно, че има спорове. Все още се водят разговори. Ние искаме да бъде всичко ясно за всички и най-лесният начин да постигнем това е да посочим големина в метри или дължина в метри. Например, буферната зона се простира на 200 метра от брега. Да се използват изрази като в близост до е много обтекаемо и не дава необходимата яснота. За това предложението ни е да се използва конкретна цифра за отстояние. Разбира се обаче, както казах, тук се водят все още дискусии. и предполагам, че споразумение ще бъде постигнато. Знаем, че ирландските ловци имат е, позиция различна от тази на ловджийските организации в тяхната страна. Е, честно казано, не зная на какво се дължи тази разлика. Ние днес не говорим обаче за куршумите, а говорим само е, за съчмите. И това е нещо съвсем различно. Имаше въпроси поставени от е, членове на комисията от групата на социалистите и демократите. Ораторът се извинява за това, че не е разбрал е, името. Е, беше запитано дали в комитета някой извършва блокаж. Не, няма блокаж. Всеки път, когато в комитета се постави този въпрос, се провежда задълбочена и доста оживена дискусия, така както бе и днес в парламента. Тоест няма блокаж, има дискусии. Госпожа Дали зададе въпрос. За това можем ли да направим нормативна уредба, която е упростена и справедлива? Ами стремим се към упростяване. Именно за това предлагаме в буферните зони да определим дължина в метри, за да има яснота и упростеност. Разбирам също така, че в конкретни случаи, като този на Малта, един малък остров, някои затруднения могат да проистекат от подобни ограничения, тъй че ако имате предложение, в научния комитет сме готови да ги разискваме. Обаче, разбира се, ние бихме предпочели да чуваме и предложения за решения, не само критики. Сега по въпроса за альтернативите. В проучването на ЕКА, оценено от два комитета, научния комитет и социално-економическия комитет е, ясно се посочва, че има альтернативи. Тези альтернативи, разбира се, имат своята цена. Правена е оценка на, от страна на ЕКА в смисъл, че допълнителната разходи ще бъдат е, за тези альтернативни варианти около 25 евро годишно на ловец и още 25 евро за онези, които трябва да приспособят ловните си оръжия. Има въпроси, по които все още дискусията е съвсем открита. Е, става дума за спортните оръжия. Държавите членки все още тук водят е, разговори помежду си. спортните оръжия и тези, е, които практикуват е, лова като спорт. Господин Акарайнен, пак ще кажа, за влажните зони изхождаме от определението в Рамсарската конвенция. Имаше предложение от определението на влажни зони да бъдат изключени торфищата. Обаче не се събра мнозинство за такова решение. Защото, както знаете, в комитета се гласува с мнозинство повечето държави членки явно са склонни да възприемат стриктно дефиницията от конвенцията Рамсар. По въпросите зададени от господин Фиоки. Вие запитахте за ловото в акумулаторите и батериите. Мисля, че тук сравнението е, е нелогично, тъй като при батериите и акумулаторите процесът е съвсем различен. Там веригата е изцяло затворена. Няма улово от акумулаторите и батериите, което да се освобождава в околната среда, освен ако няма нарушение на правилата. Но иначе нормативната уредба предвижда пълна регламентация в един затворен цикъл. Това не е така при ловните оръжия. Е, вие запитахте и за определението на влажни зони. На този въпрос е, отговорих. Е, за изпълнението на правилата, естествено, след като забраната или ограничението бъде одобрено, държавите членки ще трябва да предприемат балансирани мерки за изпълнението на тези ограничения. Не сме ние тези, които определяме как ще се изпълняват мерките във всяка отделна държава. Те подлежат на изпълнение, но самата държава членка определя начина на това изпълнение. По отношение на състезанията, това също е висящ въпрос, тъй че сме готови да чуем предложение и за неговото решение. Сега, за това, че Брюксел приемал бюрократични решения, честно казано, в този случай няма как да се говори за бюрократично решение, тъй като е, първите гласувания са в комитет, в който има представители само на държавите членки. И след това ограничението ще влезе в сила само ако целият парламент и целият съвет е, подкрепят мярката. Ако целият съвет и целият парламент са против, тогава тя няма да влезе в сила. Смятам, че това не е работа на бюрократи, това ще бъде действие предприето от демократични институции. Госпожо Новак, по отношение на производителите и участвали ли са те в нашите процеси на допитване? Разбира се, Както ви казах, има две е, обществени допитвания по тези въпроси. Имаше и семинар в Брюксел, ако не се лъжа, през февруари 2019 година. Там бяхме поканили за участие всички заинтересовани и те имаха възможност да представят вижданията си. Така че ние сме работили е, с представители на ловците, с екологични неправителствени организации, с производители, с всички. Госпожо Спурек, вие казвате, че има риск нормативната уредба да бъде разводнена от държавите членки. В отговор на това ще кажа следното. Практиката в европейската система е такава, че съветът и парламентът приемат нормативните актове, а след това държавите членки ги изпълняват. Ако не ги изпълнят и не ги въведат в националното си законодателство, комисията може да ги съди, но разбира се, държавите членки носят отговорност за изпълнението, а отиването на съд е възможно най-последен вариант за гарантиране на спазването. Ще отговоря на господин Ланчини на италиански. Ако обичате, служете си слушалките. Ланчини е... Уважаеми Ланчини, искам да ви гарантирам, че нямам никакви нищо против е, лова. Тази мерка всъщност не е ориентирана срещу е, лова, има и други мерки, които касаят, ако разбира се бъдат одобрени, разбира, видовете муниции, които се използват. Като говорим за регламентирането на оловото, оловото е много опасно химично вещество, знаем какви са резултатите. Едно една птица или човешки или човек всъщност е винаги е опасно дали то ще бъде от мунициите или пък от другаде. В става дума за а, намаляването на използването на оловото. Това е за, за това комисията предлага да бъдат взети мерки. Няма никакви, никаква позиция срещу лова или срещу подобна дейност. То се отнася до приспособяването на оръжията и въпроса с балистичните проблеми. Проучването беше направено от една агенция, която се занимава с този проблем, както беше преди това. Има се знае какво ще струва такова едно адаптиране на оръжията, но това е нещо, което е напълно възможно и трябва да видим какви са, да ограничим опасните вещества. Дори да са удобни технически за използване, както например с, беше с а, <clears throat> с опасни материали в строителството. Така че вярно е, че има някои затруднения, но може да се, въпроса може да се разреши, но пак повтарям, че аспекта на приспособяването към балистичните изисквания, това е работа на учени, които ще се занимават. Сега се връщам на английски. Мисис Паулус, uh, remind us that there has Госпожо Паулус, вие припомнихте споразумението между неправителствената организация и Асоциацията на ловците. Ами вярно, аз го споменах. Това е една от причините, поради които понякога на нас ни е трудно да разберем защо различните ловни издружения изразяват различна позиция понякога тази позиция е толкова различна в отделни моменти, че комисията трудно я разбира. Господин Мело оловото присъства навсякъде, казвате вие. Не съм сигурен в това. Където и да се намира обаче олово, то е изключително опасно. Опасно е за здравето на хората и за околната среда. Така че една от целите на регламента РИЧ е максимално да бъде ограничено присъствието на улово в околната среда. Щом уловото се освободи в околната среда и хората могат да бъдат експонирани на неговото действие, това е опасно. Господин Вондра, Европейската комисия, казвате вие, прекалява. Не, ние не демонизираме нито ловците, нито уловото. Повтарям, уловото е Изключително опасно. За това има научни доказателства. Не демонизираме и ловците, но това, което ви отговарям сега е съобразено с предложението, което в момента обсъждаме, а то е за съчмите в ловните пушки. Става дума за забрана, която е много балансирана и с извънредно ограничен обхват. Що се отнася до определението на влажни зони и за преходния период, все още няма споразумение по този въпрос. Както казах, продължаваме дискусиите, за да намерим компромис който да бъде достатъчно балансиран. Сега, вие споменахте примера с полицая, който преследва престъпника. Аз, доколкото знам, полицаите използват куршуми, а не използват съчми. Така че е, куршумите не са в приложното поле на този реглам, на това предложение. Ние можем, разбира се, да водим допълнителни дискусии, за да усъвършенстваме регламента. Но куршумите е, са предмет на отделно искане до ЕКА е, за това да направи преценка дали е уместно с оглед на рисковете да бъде забранено използването и на уловни куршуми. Но това е друго предложение. Полицията не използва съчми, сегашното ни предложение е за съчмите. Благодаря за информация, за вниманието. Благодаря. Искам да ви напомня, че следващото на заседание ще бъде на 5 марта. Закривам днешното заседание.